Señorías, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión de, de esta mañana. Добър ден на всички. Нека да започнем заседанието. Разполагате с дневния ред. ¿eh? Първата точка от дневния ред върху общата система за ДДС, за нормите на фактурите. Всъщност господин Кас е докладчик и му давам думата. Благодаря, господин председателю. Добър ден на всички. Става дума за една директива, която сега е записана в директивата за ДДС. Идеята е да се опрости, модернизират правилата за ДДС фактурите. Съответно, различните варианти, които са предоставени на държавите членки, всъщност доведоха до едни правила, които не водят до хармонизиране. Това е много ясно светлината на правилата по отношение на електронните фактури. Целта на Европейската комисия е да опрости законодателството и административните процедури за публичните власти, както и частни лица, да се премахнат правните пречки за ДДС фактурите и да се опрости задълженията за бизнесите, които намаляват административната тежест и не на последно място, те да бъдат насърчени по отношение на електронните фактури. За да постигне всичко това, идеята е да се въведат хармонизирани правила за фактуриране, като се намалят изискванията с държавите членки и приема на електронни фактури от данъчните власти при същите условия, които се прилагат към хартиените такива предложението ще бъде полезно и за малките и средни предприятия, тъй като дава възможност за опростени фактури, включая такива за по-малки суми, които са особено важни за малките и средни предприятия. Освен това, на всички държави членки се дава възможност да осчетоводяват ДДС, що се отнася до кешовите схеми. Освен това ще се премахнат правните пречки пред съхранението и на правото на такива фактура. Предложението иска да се справи с измамите, като въведе по-строги правила за ролята на начисляването на ДДС и по-бърз обмен на информация по отношение на вътрешнообщностните доставки. Комисията иска да опрости начисляването при вътрешно общностните доставки. Има определена дата, на която ще се начислява ДДС, като тази дата се определя от времето на доставката. Като се изисква фактурата да бъде издадена до 15 всеки един месец, след самото събитие, подлежащо на облагане, този, тази фактура всъщност ще бъде единственият документ деня на облагане, що се отнася до вътрешно-общностните доставки, се изменя, така че да отговаря на вътрешно-общностната доставка. Предложението свързва правото на начисляване с правото за пазене на такава фактура и така комисията иска да гарантира равно третиране при издаването на тази фактура и след това съхраняването на тази фактура от клиента, който има пък право вече да начислява ДДС. Има известни нести по настоящен по отношение на това в коя държава членка, кои правила се прилагат за начисляване на ДДС, което причинява трудности. Едно данъчно задължено лице, което предоставя услуга или стока, където ДДС се начислява в друга страна, би трябвало да отговаря на изискванията на другата държава членка, а пък те могат да са различни от тези в, в държавата, където той живее. Смята се да се разреши този проблем, като се направят разре, е, хармонизирани правила за връзки между м, две е, лица, едното от което е данъчно задължено, за да може фактурата да бъде валидна в целия Европейски съюз. Целта на предложението е да се направи е, двупластова система. Първо, пълва, пълна задължителна ДДС фактура с съответните реквизити между отделни фирми, а пък ако няма, клиентът има право на отчисляване. На второ място, при определени случаи, има упростена фактура. Що се отнася до пълната ДДС фактура, има три изменения към сегашните изисквания в член 226 от директивата с ДДС. На първо място, доставчика трябва да запише на фактурата ДДС номера на клиента си. Втората промяна датата на доставката на стоки и услуги се заменя с датата, когато е, се дължи ДДС. Така, доставчика знае кога може да начисли ДДС. Третата промяна. Тя е свързана с. А... Самоначисляването т.е. ДДС се начислява самото начало и съответното лице знае кога а, дължи сумата а, в другата държава членка. След това има и обменен курс, за да може точно да се изчисли ДДС в националната валута. Комисията иска да се използват е, валутните курсове, публикувани от Европейската централна банка. Що се отнася до електронните фактури, комисията иска хартиените и електронните фактури да бъдат равноправни. Освен това, се залага един период от 6 години за фактури, които се съхраняват в този период. Така могат да се обменят те между държавите членки. Аз лично най-общо положително оценявам това предложение. Има, разбира се, някои въпроси, които искам да повдигна на вашето внимание. Що се отнася до данъчното събитие или събитието на начисляване на данъка, Европейската комисия предлага ДДС да се начислява в момента, в който се извършва доставката на практика. Тоест, когато се доставят стоките или услугите, обаче този период варира в различните държави членки и за това има безпокойство по отношение на, това, на този срок. Когато няма хармонизация, това може да доведе до разминаване по отношение на датата, когато се докладва доставката в съответната държава членка или когато тя се счита за извършена. Една връзка едно, едно решение би било да се свържи тази дата с датата на издаване на фактурата или би трябвало да бъде издадена фактурата. Тъй като трябва да имаш валидна фактура, за да можеш да използваш правото за начислявания. Изрази се безпокойство дали такова едно право няма да се е, правило, не би трябвало да се, не би създало проблеми на закономерни, законоработещи фактори, които работят е, и извън Европейския съюз. Сходни проблеми възникват и що се отнася до издаването на ДДС, фактури при доставки. Например, в случаи, когато има освобождаване от ДДС, защото би довело до големи разходи въвеждането на такива фактори за освободени от ДДС стоки. Е, дневния курс на Европейската централна банка може да се използва, ако се издава фактура в валута, различна от тази на държавата членка, в която се плаща данъка и това може да се окаже голяма тежест за бизнеса. Що се отнася до изискването да се използват е, клиентския номер по регистрацията по ДДС, това също е допълнителна тежест. По-настоящем различни държави членки не изискват ДДС номер, когато става дума за вътрешни доставки. Освен това, считам за изключително важно доброто функциониране на системата и въвеждането на нови технологии да бъде въведено, защото това не е факт. Трябва да се даде необходимата подкрепа, като има или посредством фискалис, или посредством други възможности. Приветствам предложението на комисията като положителна стъпка. Той води до правна сигурност и за данъчно задължените, и за администрациите, като предоставя допълнителен способ за борба с ДДС измамите или източването на ДДС. Затова с удоволствие ще изслушам докладчиците в Сянка. Съм се виждал с тях многократно и може би ще имаме една приятна дискусия по тези първоначални предложения. А пък когато изготвя първия а, си доклад, ще го предоставя на вашето внимание. Благодаря. Um, Благодаря ви. И накрая, искам само да ви припомня, колеги, че представянето на Моят доклад ще бъде на 11 януари, крайният срок за изменение ще бъде 19, като това ще бъде проекто доклад. Благодаря ви. Да, действително, и аз исках да го кажа, но го направихте преди мен. И сега без повече да се бавим, ще дам думата на докладчика в Санчи, господин Талер. Заповядайте. Uh, you, Благодаря. Благодаря на докладчика. Уважаеми колеги, вие всички знаете колко важни са малките и средни предприятия за економически растеж. Затова трябва да създадем такава бизнес среда, която да позволява повече е, иновации и повече успешни нови малки предприятия. Обикновено обаче се издигат административни бариери и от фирмите се счита, че това са основните пречки пред техния растеж. Комисията предлага промени в общата система на ДДС, свързани с правилата за фактуриране и ние приветстваме това. Може би ви се струва, че тук става дума повече за технически, отколкото за политически аспекти, но трябва да имаме предвид, че ефекта от тези изменения ще е чувствителен. Насърчаването на използването на нови технологии, и тук имам предвид използването на електронните фактури, намаляването на бюрокрацията, облегчаването на тежестта и ще позволи на малките и средни предприятия и на останалите фирми да намалят разходите си и да подобрят конкурентоспособността си. От друга страна, използването на фактурите и примахването на бариерите в това отношение, по отношение на ДДС, чрез примахването на различията между фактурите, които се изпращат по електронен път и тези, които се предлагат на хартия, може да допринесат за подобряване на ефективността на данъчните власти за справяне с ДДС измамите и за подобряване на оперативните им разноски. Въпреки, че ние като цяло сме съгласни с предлаганите изменения, остават някои въпроси. Например, как ще става съхраняването на фактурите или пък какъв ще бъде лимита за упростените фактури. Като докладчик в Сянка, аз очаквам да бъдат намерени отговори на тези и други подобни въпроси. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря ви, господин Талер. Преди да дам думата на комисията, има ли други желащи да се изкажат? Заповядайте. Явно няма желаящи сред депутатите, така че давам думата на комисията. Like благодаря, благодаря на господин Каза, както и на докладчиците в Сянка за общата им подкрепа на нашата инициатива по ДДС правила, свързани с фактурирането. На този етап само искам да подчертая, че това е голяма инициатива на Европейската комисия. Целта е да се намали административната тежест за бизнеса, да се насърчат малките и средни предприятия, да се подобри прилагането на електронното фактуриране, както и да се помогне на държавите членки да се справят с ДДС измами. Затова на това предложение трябва да се гледа в по-широк е, контекст е, на цялостната стратегия по тези въпроси. Въпроса за електронните фактури получи подкрепата на високопоставени форуми, на високопоставената група за намаляване на административната тежест, която беше създадена от е, <clears throat> господин Барозо под председателството на господин Штойбер. Също получаваме много силна подкрепа от страна на бизнеса. Това е един цялостен доклад с предложения, който, които са доста технически, но има и съществени политически елементи. И аз искам да благодаря за подкрепата, която беше подчертана на този етап от докладчиците. ще взема предвид някои от бележките, свързани с данъчното събитие, също използването на дневния курс, въвеждането на номер за идентификация на клиента, също въпроса за съхраняването на фактурите. Аз съм убеден, че ще намерим отговори на тези технически въпроси в бъдеще. Благодаря. Искам да благодаря на докладчиците в сянка на представителя на комисията. Да, основните елементи в предложението на комисията целият да се намалят разноските за малките и средни предприятия, да се подобри ефективността и да се допринесе за борба срещу данъчните измами, които водят до милиони евро загуби. Ние сега имаме пред себе си едно предложение, което ще помогне на бизнеса, но това не означава, че Искаме да създаваме нови административни или финансови тежести за бизнеса, за да спазват тези изисквания. Затова следва да видим как от този момент, докато въпросът стигне до пленарна зала, ще можем да подобрим текста на комисията, да се включи това, което иска и парламента, както и да се отчитат желанията на бизнеса. Към 11 януари аз ще съм готов с проекта. Разчитам на вашето сътрудничество, за можем да финализираме доклада. Благодаря, господин Таза. Крайната дата за внасяне на изменения Господин Каза, разполагате ли с програмата, с графика? Представяне на проекто доклада на 11 януари. Крайен срок за изменения 19 е януари. Разисквания по измененията 23 февруари. Гласуване в комисията 17 марта. Пленарно заседание е април до година. Много благодаря, господин Каса. Всъщност, Помогнахте на председателя, на който му липсваха датите. Благодаря за сътрудничеството. Сега можем да преминем към следващата точка от дневния ред. Въздействието на финансовата и економическа криза в развиващите се страни. Господин Клуте, имате думата. Ja, zunächst noch mal einen schönen guten Morgen noch und vielen Dank. Добър ден, дами и господа. И ви благодаря за присъствието. Е, тук сме за становище по този доклад, е, който е, се изготвя от Комисията по развитието. Така че трябва да издадем становище. Доклада не е напълно готов. В дневния ред на Комисията по развитието е, но тъй като тази криза действително има различни последици в различните държави членки в някои има увеличение на безработицата, намаление на търговския обмен, мигрантски потоци, мигранти, които почват да работят в индустриализираните страни, които изпращат приходите си в развиващите се страни, по този начин подпомагат тяхното развитие. А пък следствие на кризата има прекъсване на тези потоци, така че финансовата криза има съответни последствия в развиващите се страни. За това Комисията по развитието реши да изготви такъв доклад. Становището, разбира се, няма да е по-дълго от една страница. Просто исках да ви кажа по какви критерии изготвих това предложение за становище. Всички сме съгласни и признаваме, че развиващите се страни не носят основната отговорност на тази криза, а са всъщност е, пострадали от нея. Така че, ако се питаме как Европейския съюз трябва да разглежда в случая развиващите се страни, е, трябва по-скоро да разгледаме принципа на е, замърсителя, който плаща. И общо взето да разглеждаме нещата въз основа на този принцип. Това е и моето убеждение. Европейския съюз трябва да, се, да прояви солидарност спрямо тези страни, които са жертви, които са пострадали от тази криза, нямат нищо общо с причините на тази криза. И в крайна сметка това са страни, които през последните години напредваха сериозно развиваха економиката си и в крайна сметка отношението на Европейския съюз към тези страни е именно да утвърди този прогрес, този напредък, тези страни да не се блокират в економическото си развитие. Това е първата цел, която трябва да си поставим, а втората би била да обърнем по-сериозно внимание на най-слабо развитите страни най-слабо развитите страни трябва да бъдат подпомогнати, за да не потънат в по-дълбока криза. Мисля, че това могат да бъдат основните насоки на нашите размисли, които да определят поведението на Европейския съюз прямо тези страни. Нека набързо се върна към точка 5. Понеделник имахме размяна на мнения в рамките на заседание на координаторите с Филип Местат, председател на Европейската инвестиционна банка. Така че в тази точка 5 говоря за Европейската инвестиционна банка. По повод на тази размяна на мнения, председател, е, директори взе позиция И именно това казвам, че банката не трябва да прибягва до данъчни убежища и по тази точка господин Мещат взе позиция. Господин Мещат потвърди, че ЕИБ е напълно съгласна с това изискване за неприбягване до данъчни убежища. Е, исках да кажа също така, че господин Мещат приветства факта, че в този доклад възприемаме критериите, залегнали в реформата на заетостта в развиващите се страни, чрез помощта на Европейския съюз. Така че съвсем изрично е, споменавам и Международната организация по труда. Става въпрос за програма, която е започнала преди 10 години. Става въпрос за добри условия на труд. И мисля, че тази програма на МОД трябва да бъде е, критерия, на който да се позовем. Господин Мещак приветства тази позиция. Това мога да кажа за сега, така че ще спра до тук. Ja, vielen Dank. Äh, ich äh, möchte darauf hinweisen, dass die Mitteilung der Благодаря. От 8 април е това съобщение на комисията 2009. Веднага след представянето на първия пакет мерки за преодоляване на финансовата криза. Това е първото нещо, което искам да кажа. Развиващите се страни, както знаете, не предизвикаха тази криза. Те са жертва на кризата. Но основното всъщност е преодоляването на тази криза, което трябва да бъде записано в, на становището, извън и над доклада на господин Култа. С това представяне на Европейската комисия имаме най-различни идеи, но инструментите, които се предлагат, са доста скромни. Всичко го е изброено но мерките, които се избряват, са най-вече, да речем, използването на вече съществуващи фондове или <clears throat> тяхното допълнително запълване, което всъщност е консолидиране на вече съществуващи политики. Можем да критикуваме подхода, който е свързан всъщност с бюджетно подпомагане, а от друга страна в развиващите страни има огромна корупция. И този проблем трябва да се разреши, а не просто да се изпращат средства. Трябва ефикасно да се ползват ефикасно, е, използват европейските средства. И ние, ние трябва да проверяваме тяхното използване. Не ме вълнуват толкова други фактори, като например международна търговия, структурните проблеми в развиващите се страни, без конкретни предложения за преодоляване на тези проблеми. Предложенията на Европейския съюз и всъщност на Европейската комисия всъщност са белязани от старо мислене. Един вид ще разрешим проблема, ако увеличим средствата, които отпускаме. Оценката на ефикасността на мерките за създаване на економически растеж и борбата с бедността а, са нещо, което въобще не се засяга от Европейската комисия. Структурните проблеми на развиващите се страни, като например Е, различните интереси на страните донорки, липсата на координация между донорите. Това не е записано. Така че тук има някакъв чудесен списък, диагнозата е вярна, но лечението по никакъв начин не е удовлетворително. И за едно такова становище, мисля, че малко повече трябва да напишем от страничката на господин Клуте. Затова предложението, което аз искам да направя, е, е следното. Нека да разгледаме собствените си решения, свързани с бързоното преодоляване на кризата и да не се връщаме към някакви носталгични мерки. Трябва да изискваме нещо от развиващите се страни. Те трябва да имат контролни механизми. И моята група счита, че това ще бъде в сърцевината на изменението, които ще направим. Или поне аз ще го направя. Чудесно изглежда този доклад. Но с всички тези становища той страда от това, че е кратък или че трябва да бъде кратък. т.е. трябва да направим изменения в рамките на този доклад. Ние ще ги направим. И съвсем ясно трябва да кажа, че глобализацията като цяло е довела до повече ползи за развиващите се страни, отколкото недостатъци, защото економическия им растеж наистина може би е засегнат от финансовата криза, но трябва да се има предвид, че причината тази криза бяха големите индустриални страни. И все още има възможност за растеж за развиващите се страни. Но не може сега да се връщаме отново към корените на развойната политика. Благодаря, казва председателя госпожа Хюбнер. Благодаря. Благодаря. Не трябва да създаваме впечатление с това съобщение и реакцията ни към него, че сегашната криза идва от националните пазари и че може да се реши в развиващите се страни чрез международни действия. Най-добре е, трябва да подходим с действия както на национално, така и на международно ниво. За да избегнем и протекционизъм. Трябва да се каже нещо в този смисъл – ако искаме да имаме ефективни международни действия, следва да отчитаме факта, че някои от развитите, развиващите се страни едва напоследък изготвиха свои стратегии и че ситуацията там е доста несигурна, а в резултат на кризата нещата могат да се влушат. Ние трябва да подчертаем необходимостта да се избегне подобно драматично положение, тъй като последиците ще бъдат действително дългосрочни. На следващо място, разбира се, че международната система трябва да защитава уязвимите хора, уязвимите страни. Тази система, ако не защитава тази част на света, ще бъде отхвърлена от хората, които не са включени в положителното функциониране на тази система. Следва да отчитаме и този факт и да поемем ангажимент към уязвимите развиващи се страни. На трето място ние не казваме нищо за развиващите се страни и по отношение на техните финансови системи. Как трябва да изглежда финансовият сектор в развиващите се страни е също важен въпрос в реформата на световната финансова система. Преди 1997, преди азиатската криза, ние казвахме, че тяхната система трябва да изглежда като нашата. След кризата обаче подхода се промени и се казваше, че те евентуално могат да използват нашия модел – сега обаче нещата стоят по-различно. И това, което можем да предложим като имидж на развиващите се страни, не е чак толкова а, утвърдено. Вземащите политически решения днес трябва да приемат а, такива регламенти и гаранции, които са ефикасни. Действително е необходимо да предприемем сериозни мерки, за да не допуснем сериозни последици. За целта трябва да имаме много по-амбициозна програма. Трябва да видим как изглежда програмата за развитие с оглед на кризата. Благодаря ви. Сега ще приключа с списъка на изказващите си. Моля ви всички да бъдете изключително кратки, защото времето напредва. Господин Чиклун. Obviously... Благодаря на господин Клунт, Клуте за тази информация. Действително, развитието е сложна тема но не можем да пренебрегнем и значението на образованието и търговията. Тук не се споменава изобщо безработицата, въпреки че докладчика спомена този въпрос в встъпителното се слово. Същото въжи и за иммиграцията и тук ще добавя незаконната иммиграция, която засяга сериозно страните от Европейския съюз, особено южните страни. Затова при предлагането на помощ на развиващите се страни трябва да имам предвид, че ще се спестим бъдеще разходи, ако им помогнем на време. Относно корупцията, следва да поставим по-силен акцент върху този въпрос, че доброто управление – е наложително. Липсата на такова добро управление води до слабо развитие. И на последно място по алинея 6 няма съмнение, че това е идеалното решение, но когато се целим твърде високо от предишен опит, знаем, че това е по-скоро блян, когато си представяме, че ще се случи някаква голяма реформа, както предлага Джозеф Штиглец. Има по-неамбициозни препоръки, които обаче са реализуеми, а има и други, които може да се реализират на по-късен етап. Благодаря на господин Чико. Благодаря ви за краткостта. Господин Лигуш, ви моля да бъдете също толкова кратък. Аз съм съгласен с много от нещата, които бяха казали. Няма да ги повтарям. Много е важно да има една съгласувана програма и това, което каза господин Ланг, е това, което споделям и аз. Следва да се наблегне и на други елементи на нашата политика, като иммиграцията и прочее, в отношенията ни с развиващите се страни. Аз съм почти цяло съгласен с доклада. Действително има някои неща, които могат да се добавят и някои неща трябва да се изяснят. Ние виждаме, че развитите економики имат отговорност за това как работи световната финансова економическа система. От една страна има огромни дефицити в САЩ, от друга страна има огромни излишъци. Една страна, която е бедна и изпитва проблеми с стабилността и се опитва да поддържа благоприятен валутен курс, това е разбираемо. Ние обаче ясно трябва да подчертаем необходимостта от една световна система, която не допуска в бъдеще такива прекомерни дефицити и излишъци. Аз приветствам това, което каза колегата от моята страна, Ланген. Трябва да не навлизаме отново в старите спорове дали глобализацията е добра или не за развиващите се страни. И в развиващите се страни има хора, които печелят и които губят. Има увеличаване на износа има, има и хора, които губят. Има хора, които губят от това, че не могат да произвеждат достатъчно храни или да ги изнасят. Има и положителни ефекти с заетостта, например и сред жените – така че нека да не се заблуждаваме и да кажем, че световната търговия е винаги добра или е, винаги лоша за развитието. И нещата са много по-сложни. Благодаря ви. Сега няма да провеждаме философски дебат. Е, всяка група ще внесе измененията си. Сега преди да дам думата на докладчика, докладчика в сянка от социалистическата група. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко ще кажа, че е, текстът е изключително широко обхватен. В крайна сметка подкрепяме становището на докладчика. Просто целта ми е да допълним някои аспекти, по-специално в економическия анализ, макроекономическите аспекти, аспектите свързани с стабилността, с публичните финанси и таксуването и данъчното облагане. Тъй като кризата е доста сложна, има сериозни връзки между економиките и липсата на равновесие. Докладчика казва, че да се намали разликата между нивата на развитие всъщност е двигателната сила на глобализацията, а кризата преминава по три канала включително и чрез глобализацията. И за това има отражение върху е, потоците. За това трябва да има инициативи на международно равнище и ние наблягаме именно на този аспект. Нека да подчертая тези три е, големи насоки. Първо да припомним системата на Обединените нации и да реформираме международните финансови институции. Това ще има отражение върху финансовата стабилност и по-доброто функциониране на всички системи, на търговските системи по-точно. Трябва да се въведат международни търговски правила, а пък не мислим за международни финансови правила. Трябва да вървим по-напред в финансовото регулиране и трябва да разгледаме предложенията на ООН за развиващите се страни. Мисли се за конкретни мерки. Първо, призива на Международния валутен фонд за оценката на публичната намеса върху финансовите системи. Ние мислим, че тази тежест е пряка и не е пряка, но в крайна сметка отраженията в, върху бюджетите на развиващите се страни е сериозен и трябва да се отчете и този аспект. Освен това, съществува дебат в момента по международните финансови сделки, така че ще поискаме от комисията да направи съобщение за отражението на тази, е, е, за този аспект с цел устойчиво развитие и целите на хилядолетието за развитие. Благодаря ви много, господин Санчес. Надявам се, че господин Клут е отбелязал всички коментари, които бяха направени по неговото становище за съображения, които ще бъдат конкретизирани в е, измененията, които ще се внесат и които ще можем да разгледаме след 8 декември. Това е датата за внасене на изменения за да могат да бъдат разгледани в рамките на тази комисия и след това да бъдат при, прияти на 11. Ще ви дам думата по-късно, господин Лагер, аз председателствам. Значи, що се отнася до гласуването в комисия 11 януари? А на 25 януари в комисията по развитието. Заповядайте. Äh, Моето предложение е цялата следваща седмица да бъде взета също и до 10 се подава, тъй като документът е одобрен през април при предишния комисар Хюбнер. Имаше стара комисия, както знаете, още преди изборите, така че не може три дни да е срока. Председателя, вижда ми се съвсем разумно. Докладчика също няма нищо против господин Клоте. Добре, съгласен сте. Поздравления! Успешно беше вашето предложение. И така, с това изчерпахме тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Ще предам председател на господин Чиклуна, защото аз самия трябва да представя следващия доклад. Останете където сте. Виртуално ще се сменим, господин председателю. Ще сменяме ли местата или не? Следващият е, доклад, по който аз съм докладчик, е свързан с едно предложение на Европейската комисия за преразглеждане Директива 2003 за административно сътрудничество и борба с измамите в областта на данък върху добавената стойност. Едно становище свързано с разглеждане на а, един доклад от експерти между 60 и 100 милиарда евро годишно се губят. Това законодателно предложение, според мен, цели два момента. Първо, да се заложат повече мерки за държавите членки за борба с измамите и също така да се изготви една правна основа и по-гъвкава структура на сътрудничеството, що се отнася до борбата с тези измами. Преди изписването на този доклад имахме най-различни становища от различни институции. При последния мандат на парламента, ако си спомняте, ние приехме един доклад на нашата комисия е, в който се казва, че макар, че борбата с измамите е в ръцете на държавите членки и тяхна компетенция, нито една от тях може да се справи сама по себе си с тази задачи. Това пък означава, че има нужда от по-голямо сътрудничество, както и участие на засегнатите страни. Имаше още един доклад, доклад на Европейската сметна палата. Това стана през 2007 година. В този доклад се посочваха три момента. Първо се призоваваше за повече сътрудничество, качество, повече общуване и подобряване качеството на базите данни, които се използват за облагане с ДДС. На базата на тези документи Европейската комисия излезе със свой доклад в началото на 2009 година. В този доклад тя посочи част от е, ефектите на прилагането на регламента, който споменах по-рано и каза, че закъсняването при откликване на искания от други държави членки а, е довело до ужасяващи последствия и затова са необходими автоматични, автоматизирани извинете, бази данни, за да се подпомага държавите членки при трансгранични сделки и че е необходимо да се направи една система, при която информация, която се ползва от друга държава членка, трябва да се а, обясни, т.е. какво се прави с информацията, която сте получи, получили и поискали преди това от другата държава членка. Ставаше дума и за надежността на данъчните одити. Това е изключително важно, когато се разглеждат сделки с ДДС или пък търговски дружества, които имат офиси в две различни държави. Подчертава се също така, че ако една държава членка направи разследване в друга държава членка, то тогава тя се среща с много трудности и е необходимо по-тясно сътрудничество. Искам да повторя, че и комисията, и Европейския парламент, и Сметната палата работят отдавна по този текст и тук има а, някои нови моменти. Сега ще ги подчертая. Първо, идеята в този документ е да се изиска носене на по-голяма отговорност от страна на държавите членки, що се отнася до осъществяване на административното сътрудничество, за да се защитят финансовите интереси на Съюза, в случая ДДС. Една от целите на този законодателен текст е да се улесни изчисляването на ДДС и да стане по-лесно неговото събиране. Най-вече в случая говорим за трансгранични финансови сделки. На второ място да се предоставя повече информация. В текста е записано едно задължение да се събира и предоставя информация в държава членка, която да може да бъде предоставена и на други държави членки. Смята се, че има подходящ инструмент за това. Това е една електронна база данни, която лично аз бих насърчил да бъде развита и казвам го това пряко на комисията. Та аз лично считам, че това е чудесно, защото това ще подобри административното сътрудничество. На трето място директивата е записано, че информацията, която се събира, трябва да е подходяща, че се залагат стандарти за събирането на информация що се отнася до това как да бъде събирана тя, как трябва да бъде предавана след това тя и размерът на ДДС. Има едно общо задължение да се поддържат данни за определен период от време и се описват случаи, при които може да започне разследване за събиране на ДДС, т.е. какви са условията, при които ще има автоматичен обмен на информация. Залагат се две изисквания, които са нови. Според мен, първо, спонтанен обмен на информация, ако такъв е поискан, и информацията, която споменах по-рано. Накрая се споменава една правна основа, която трябва да бъде създавана, за да има обща административна структура, която ще се нарича Юрофиск или Еврофиск. Това ще бъде един вид актуализация на Европанет. Законодателният текст залага ясно условията, които трябва да бъдат изпълнени, когато се предоставя достъп до информация, в зависимост от съответната ситуация. Омбудсманът за личните данни писа на господин Бузек с становище. Там е записано, че някои от текстовете трябва да бъдат подобрени, за да може да се гарантира защитата на личните данни. Отлично са ми написали текста моите асистенти, току-що ви го изчетах, сега продължавам да говоря към комисията. Юрофиск или Еврофиск е една общностна структура. Как я виждате тази структура между правителствена, европейска, каква е ролята на Европейската комисия в управляването на Еврофиск, като се има предвид, че има общи отговорности, що се отнася до измамите между Олаф и други служби. На второ място, по отношение на административното сътрудничество и недостатъците, които отбелязва комисията в доклада от 2009, Европейската комисия как ще насърчи развитието на общото носена отговорност на държавите членки? Какво можем да направим ние, за да може наистина държавите членки да спазват своите задължения? И накрая, считам, че ще е отлична идея Европейската комисия да ни предостави информация за това, как това предложение преминава през съвета, какво се случва на дебатите в съвета. Благодаря ви много за вниманието и сега искам да дам думата, всъщност не мога да дам думата, ще дам думата на председателя, но той не е там, така че добре давам му думата. А, чакайте да видим кой иска думата. Сменили сме председателя, така че... Господин Стречек е единствения пожелал да се изкаже. Имате думата. Добро утро, госпожо председател. Té zprávy já se těším na spolupráci s panem Гарсио Маргалиен, протеже. В е, изготвянето на този е, доклад е, аз очаквам да работя заедно с господин Гарсия, който много умело ръководи тази комисия. Искам да му благодаря за встъпителните думи, които показват ясно, че ще използвате един разумен подход – към разрешаването на този проблем. Един предпазлив подход. Затова се радвам, че вие казахте това в встъпителните си думи. Разбира се, както стана дума и вчера, би било най-добре да имаме една обща ДДС ставка без множество изключения, които сега съществуват в държавите членки, тъй като тези изключения предизвикват избягване на плащането на данъци, данъчни измами. Използват се най-различни вратички за тази цел. Ние с господин Маргалио добре разбираме, че това обаче е непостижимо и държавите членки няма да се договорят за такава обща ДДС ставка. Това е чувствителен въпрос. Друг важен въпрос е свързан с избора за обмен на информация. Господин Маркалио също посочи този въпрос. В документа се говори за автоматичен обмен на информация. Това, което ме безпокои е, че автоматичното обменене на информация може да доведе до изкривяване на конкуренцията, тъй като подобен обмен по отношение на оборота на фирмите може а, тази информация да бъде обект на злоупотреби. Ние не бихме се противопоставили на създаването на система, при която отделните държави членки ще събират информация, ще обменят взаимно информация, но ние сме за система, която да бъде минималистична по отношение на обема на информацията, която се обменя и да се държи сметка за чувствителния характер на информацията, както намекна и докладчика. Системите за електронен обмен на информация могат да бъдат доста чувствителни. Има хакери, които могат да пробият системата. Ако това е възможно да стане в системата за отбрана на САЩ, едва ли това ще ги затрудни в подобен тип база данни, където се съдържат обаче и чувствителни данни за оборота на фирмите. Може да се стигне до изтичане на информация. Надявам се, че ще може да се намери решение по този въпрос. Уязвимостта на системите за електронен обмен на информация е един от тези чувствителни аспекти, които трябва да отчитаме. Друг е също чувствителен въпрос е този с Еврофиск. Как ще работи, под каква форма ще бъде организиран, дали ще бъде надзорен орган, който ще има превес над националните юрисдикции. Мисля, че правомощията на този орган трябва да бъдат изяснени, както и това колко ще струва това начинание. Благодаря сега от името на НП госпожа Чиури. Благодаря ви. Приветствам това предложение. Много е важно, действително, да създадем правната основа, която да позволи функционирането на Еврофиск. Това винаги е било пречка пред нас А що се отнася до борбата срещу измамите с ДДС, тя не е била много успешна. Сега ще трябва да се опитаме да поправим това положение. Мисля, че е, измамите е, в ДДС трябва да се разглеждат по-сериозно. В Финландия, например, и в Унгария това си е истински национален спорт, е, измамата с ДДС но сега вече разполагаме със средства за да се преборим. Първата задача на Еврофиск е да въведе е, сигнализационна система, сигнализираща именно е, трансграничните е, сделки. В тази система ще трябва да се направи така, че ефективността на тези номера да бъде по-добра при проверките. Чухме един депутат-консерватор, че говореше за това. Действително е много важно данните да бъдат защитени и тези данни да не попадат в лоши ръце. Благодаря, ви. И сега докладчика да отговори и след това да резюмира. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички, които се изказаха до сега в този дебат. Обеден съм, че ще намерим начина да е, говорим помежду си и да намерим всички възможни средства да успокоим загрижеността, която бе изказана. Например, защитата на конкурентоспособността, щетите, които евентуално могат да бъдат нанесени, ако данните попадат в лоши ръце. Действително това са нормални безпокойства. Ще се опитаме да намерим решение. За това благодаря на всички оратори. Благодаря и на съотечественика ми Адолфо. И се надявам, че заедно с комисията ще можем да работим заедно и достатъчно гъвкаво, за да намерим задоволителни решения. Благодаря. Благодаря. Ще бъде разгледан от доклада на 11 януари. Така че очакваме и докладците в сянка да бъдат там и всички заинтересовани. Преминавам на председателското място и ще обявя следващата точка от дневния ред. Повишиха ме временно, както виждате. Следващите два часа съм повишена. Важното е, че секретарята ме подкрепя, пък те са прекрасни. И така, колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред. И това е сигурност на доставките на газ 11 точка. Много важна тема за нас в парламента. И разбира се, комисията по промишлеността. Пише доклад, имаме си докладчик, господин Чунтис. Поправете ме, ако грешно произнасям името ви. Имате думата, господин Чунтис. проферате то το όνομά μου. ще то индиаферон. Благодаря. Чудесно ми произнесохте името, няма проблем. Но името в крайна сметка не е важно, важна е темата. И така, колеги, Кризата между Русия и Украина е една от причините, поради която се захващаме с тази тема, но това не е единствената причина. С а, този доклад мисля, че можем да реагираме навременно, за да не се повтори отново такава криза. Обсъждаме всичко на базата на един проект законодателен текст, предоставен ни от Европейската комисия. Той ще замени съществуващата директива от 2004 година, наклона черта 67. Освен това, държавите членки на Европейския съюз стават все по-зависими от доставките на природен газ. И е притеснително това да се случва посредством трети страни. Все повече природен газ е необходим за развитието и на вътрешния пазар. Най-общо казано, имаме нужда от нов план, от нови мерки, за да гарантираме сигурността на доставките на природен газ. Няма да навлизам в големи подробности, защото не това е идеята и на моето становище. И няма да влизам в политическите конфликти, свързани с енергийна политика, ресурсите на Европейския съюз по отношение на този вид доставки, но посредством тази директива мисля, че правим една много добра стъпка напред, що се отнася до съществуващата директива от 2004 67 не стигна до много нататък, защото тя не включваше съществуващите момента конфликти. Мисля, че предложението на комисията е отлично, за да се гарантира сигурността на газовите доставки за Европейския съюз в максимално кратки срокове. Регламентът обаче има нужда от конкретни изменения. За да се подготвим оптимално, за кризи. Това са изменения, които са предложени на вниманието ви. Няма какво друго да кажа. Съвсем накратичко още нещо по отношение на дебата. Изменения, които смятам, че ще подобрят съдържанието на регламента. Първо, смятам за важно да се укрепи ролята на компетентните органи и по-специално в случай на криза на газовите доставки. 3 и 7 са измененията, които визират тази тематика. На второ място. Мисля, че трябва да засилим регламента, за да можем да защитим системата срещу спекулации от частни доставчици на природен газ, особено когато има криза. Ние много разчитаме на частни оператори и в изменение 6 се занимавам с доставките. Освен това има едно много важно изменение. Свързано с обществения интерес в случай на криза. Моето впечатление е, че регламентът трябва да бъде насочен не само към вътрешния пазар и изкривяването на конкуренцията. Защото е, идеята тук не е идеологическа, свързана с конкуренцията. Идеята е, че когато има криза, а европейските граждани вече са били жертва на това, обществения интерес трябва да идва на първо място. Тоест, доставката на природен газ не трябва да бъде спирана и съответни мерки трябва да бъдат предприяти, за да се гарантира сигурността на доставките. Четвърто, пето и шесто изменение целят постигането на тази ми цел. И на последно място, аз считам, че за да се избегнат кризи, не е толкова важно държавите да имат участие в фирмите. Смятам, че потребителите трябва да участват в този а, процес. Трето и десето изменение са в този смисъл. Тоест, потребителски организации като заинтересовани страни трябва да бъдат а, активна страна в участието, в изготвянето на тези мерки. Това са коментарите ми председателката. Сега давам думата на председателите, а извинете, на докладчите в Сянка, първо докладчика от НП. Благодаря. А, благодаря ви много първо на колегата Чунтис за това, че е изготвил този доклад. Гръцкия ми не е чудесен. Няма да се упражнявам и аз върху името му, както вие. Но мисля, че е важно да бъдем готови за нещо, което вече възникна три пъти по отношение на природния газ или по отношение на нефта. Имаше проблеми с тяхната доставка в Европейския съюз. И то не защото държавите членки не спазват задълженията си, а поради страните на транзит. Трябва да се опитаме да разрешим този проблем. Всъщност Европейския парламент е длъжен да го направи и аз изключително се радвам, че Европейската комисия направи съответното предложение. Считам обаче, че трябва да излезем с един механизъм, който да бъде насочен не само към възникването на кризи и реакцията при кризи. Тоест, когато доставките на природен газ не могат да бъдат гарантирани посредством наши доставчици. Не знам дали трябва да има такива сложни правила, защото кризата едва ли не става нормалния начин на правене, на извършване на работа, защото кризата би трябвало да бъде кратка. Трябва да се опитваме да прекратяваме кризите, които възникват и затова са ни необходими инструменти. Ако Кризата според нас е нормалната ситуация, имайки предвид, че имаме развит пазар, то тогава не трябва ли да зададем въпроси за общата ситуация? Ако говорим за укрепване на ролята на компетентните органи, искаме ли го това всъщност? И как ще го направим, ако го искаме посредством тези органи? Намесваме ли се в а, определенето на цените? Аз имам проблем с достъпа. Моят опит от началото на тази година е че доставките на газ бяха прекратени. Както видяхте, страните, които имаха повече запаси от газ, можеха да го подадат на други. Тоест, имаме газопроводи, но са необходими и технически спецификации за тяхното ползване. И в страните, които закупуват газ на пазарна цена, един вид а, гарантират доставките си по време на нормалните зими, в които не възниква криза, а след това предлагат на друга цена а, този газ, може би малко по-висока цена на останалите при възникване на криза. Мисля, че е в интерес на хората, които са получили този газ, а, да го използват по време на една нормална зима. Мисля, че това трябва да бъде развито. А и още нещо така наречените защитени клиенти, които спомена и докладчика, там той е поразработил нещата. Чудя се дали това е в общ интерес. Дали всички трябва да бъдат защитени клиенти, поне доколкото разбирам нещата. Ако ще защитаваме определен клиент, нямате нужда от вътрешен пазар, който се основава на економическите принципи на предоставянето на газ. Не може да се защитават всички. Този дебат тече в съответната водеща комисия. Това е комисията по промишлеността. И за това се мисля, че нашата комисия трябва да постигне съгласие е, най-вече по економическите аспекти, защото те са в основния ни фокус. В случая говорим за пазарна економика и нейните инструменти, които гарантират доставката на газ по време на криза. И аз мисля, че това може да стане посредством пазарни инструменти, а не прекалено много да се регламентират е, съответните органи и власти и да се предоставят правомощия. Мисля, че трябва да се придържаме към предложението на комисията. То е изключително полезно и трябва да го използваме като основа. От е, тук на сетне благодаря. Uh, Господин Кучаш. Благодаря, госпожо председател. Този доклад е важна стъпка напред за гарантиране на сигурността на доставките за Европейския съюз. Тази сигурност е особено важна за доброто функциониране на, на европейската економика. Повечето от енергията, която използваме, зависи от газа 20% от генерирането на енергия идва от газ. <clears throat> Има страни, които изцяло разчитат на внос, за да задоволят потребностите си. Трябва да се обърне внимание на недопускането на кризи на първо място и справенето с кризи при тяхното възникване. Съгласен съм с подхода и мнението на господин Шунтис, че е изключително важно да се контролира политиката за определение на цените и да се предотврати инфлация на цените по време на кризи. Тъй като това е изключително важен въпрос за европейския пазар. Относно разделянето на разходите за енергийна инфраструктура и нуждата от инвестиции в такава инфраструктура. В това отношение считам, че трябва да се насърчат инвестиции в инфраструктурата, както и в създаването на нови мощности за доставки. Сигурността на доставките зависи и от наличието на повече инфраструктура, както и от повече альтернативи на руския газ. Една такава альтернатива е газопровода Набуко. Трябва обаче да сме в състояние да финансираме подобни инвестиции чрез заеми, да речем от Европейската инвестиционна банка. Има различни изисквания към доставчиците и а, операторите на газовите доставки. Необходимо е обаче да бъдат взети мерки за изграждането на по-добра и по-ефикасна инфраструктура. Господин Ламберт се отказва от е, изказване като докладчик в сянка. Следващият е, в списъка е госпожа Дюрил. Nagyon fontosnak tartom, hogy van egy ilyen előterjesztés az asztalunk. Госпожо председател, мисля, че е много важно това предложение да бъде предмет на задълбочена дискусия. Сигурността на газовите доставки е изключително важна за всяка от нашите страни. От вчера вече разполагаме с повече правомощия, благодарение на влизането в сила на Лисабонския договор. Така че сега трябва да обмислим нещата въз основа на една разширена правна база. Например, в Лисабонския договор се казва, че държавите членки трябва едни спрямо други да бъдат солидарни. И нито една държава членка не трябва да бъде оставена сама в е, затруднена ситуация. По този повод имам три бележки. Първо, по-скоро технически въпрос. Току-що стана въпрос за това дали газопроводите могат в крайна сметка да пренасят във всички посоки е, съответния газ. Възможно ли е да се гарантира газоснабдяването в двете посоки? Това не е възможно винаги. Възможно е за някои газопроводи, но за други не е. Много е важно газопроводите да работят е, по посока изток-запад, но също така и по посока север-юг. И мисля, че предложението на комисията говори за това. Заслужава си да се наблегне на този аспект. Другата ми бележка е за кризисните ситуации. Кога сме всъщност в кризисна ситуация? Тук споделям позицията на комисията. Ако 10% от вноса трябва да бъде спрян, тогава сме в спешна ситуация. Чувам някои гласове, че трябва по-скоро да става въпрос за 20% вместо 10%, но това всъщност противоречи на принципа на солидарността, защото в някои държави членки, ако липсват 10% от количествата, те вече са сериозно затруднени. И трети въпрос, по който аз лично не мога да ви предложа решение, поне за този текст. Кой трябва да предприеме мерките, за да се гарантира доставката, енергийната доставка? Дали европейските институции, каква е ролята на националните органи и как да се разпределят най-добре ролите? Благодаря си, господин Стречек. Благодаря. Аз ще започна малко необичайно. В политиката обикновено не казвате, че имате много приятели, но бившият министър на търговията и индустрията на Чешката република, господин Мартин Риман, определено е мой приятел в политиката и той беше един от двамата или тримата души, които в началото на тази година се бориха за възстановяването на доставките през Украина за Европейския съюз. Тъй като той е мой приятел, аз зная какво ставаше зад колисите. Ето защо искам да използвам тази информация, за да представя ситуацията. Цялата криза се свежда до вътрешните отношения между Украина и Русия. И никой регламент от Европейския съюз не може да уреди тези отношения. Това е основният проблем. Вторият проблем е, че Европейският съюз не, е доста... не разполага с достатъчни но източници на енергия. Т.е. няма значение какъв регламент ще приемем, ние няма да можем да произвеждаме природен газ, е, защото често и просто не разполагаме с такива ресурси. В бъдеще ние няма да можем да влияем на отношенията между Русия и Украина, независимо какви лисабонски договори имаме, те няма да ни помогнат. Нека да ви кажа какви са аргументите ми. После ще се радвам да чуя мнението на господин Фебер и на докладчика. Европейският съюз трябва да разнообрази своите източници на доставки или поне своите системи, които да ни захранват с нужната енергия. Необходимо е да създадем и среда в Европейския съюз, която да бъде нерегулирана, при която инвеститорите ще могат свободно да инвестират в нови системи, в нови връзки между мрежите за доставки. Но нека да не се занимаваме с цените изобщо, защото ако цената на пазара не се счита за основния елемент за отношенията между търсенето и прилагането. Ако се намесваме административно в ценообразуването, това ще затрудни фирмите да правят печалби. Няма нищо лошо да се реализират печалби, защото те могат да се използват за инвестиране в нови инфраструктури. Ето защо аз считам, че ние не трябва да регулираме стоките, не трябва да вървим в тази посока но нека да не се спирам за конкретни изменения. Имаме време до началото на януари. Виждам обаче някои а, три проблемни въпроса, три спорни въпроса. На първо място всички изменения, които говорят а, за така наречената а, справедлива цена – няма да получат нашата подкрепа, защото няма такова нещо като справедлива цена на пазара. Ние също ще проявим изключителна предпазливост, когато говорим за ролята на потребителските организации. Съгласно това предложение, потребителските организации трябва да имат думата при определенето на цените. Ние тук сме изключително предпазливи. И третият ми аргумент, е тук съм съгласен с господин Фебер, че трябва да сме изключително предпазливи, когато правим преценка за това, кои потребители да бъдат защитени, защото ми се струва, че този кръг на защитени потребители е твърде широк. Сега искам да дам думата на докладчика да ни каже как да процедираме, ако има проблеми на пазара, трябва ли да се намесваме или не. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегите за направените коментари, както и на критиките. Аз не съм много сигурен какъв ще бъде графика, но мисля, че до 10 декември е срока за представяне на изменения. Може би секретарията ще потвърди дали това е така. Мисля, че трябва да продължим своята работа колегите да имат възможност да представят своите изменения, но искам тълно. Ако искаме внимателно да разгледаме въпроса, следва да огледаме и техническите аспекти и ситуацията към момента. Аз съм инженер по професия, така че имам а, нужните експертни познания. Много от колегите също имат такива познания. Но тук трябва да имаме по-широка дебата за това как да се гарантира доставките в Европейския съюз, връзката с политиката в областта на климата и прочие. Всички такива дебати обаче трябва да се водят на друг форум. Вие говорите за намесата на пазара, госпожо председател. Мисля, че не можем да оставим всичко в ръцете на пазарните сили защото в периоди на криза пазарът не винаги действа. Имам предвид спекулации, които могат да бъдат изключително опасни при определени условия. Проектът на комисията посочва, че има някои резерви, свързани с това нещата да се оставят изцяло на пазарните сили. Затова този въпрос трябва да се огледа отново. Трябва да е възможно органите да се намесват и да играят своята роля. Ние трябва да сме в състояние да не допускаме появата на кризи. Не искам да изключвам възможността фирмите да реализират печалби, но в времена на кризи трябва да можем да действаме. Относно защитените потребители. Уважаеми колеги, по този въпрос за защитените потребители, не можем да кажем дали това са малките и средни предприятия, училищата, болниците. Но всичките трябва да имат достъп до газоснабдяване. Лисабонският договор дава на гражданите повече възможности да участват в процеса на вземане на решения. Трябва да осигурим обаче такава възможност. Искам да напомня на колегите, че крайният срок за представяне на изменения 10 е декември. Те ще бъдат разгледани на 11 януари и на 27 януари ще бъде гласуването, така че сроковете са доста сгъстени. Е, един допълнителен въпрос, който може да ви се стори странен. Знам, че на 11 януари ще изслушваме комисарите, така че какво се предвижда по-точно на тази дата? Това, което правим в момента е да работим по собствен график, докато не се потвърдят тези изслушвания. Ще променим нещата, когато те бъдат потвърдени, но е хубаво да си следваме графика, защото не може да предвиждаме какво ще става. Нека се следваме графика, пък ако се наложи, ще променяме. Благодаря, колеги. Благодаря за участието в дебата. Продължаваме към следващата точка от дневния ред и това е доклад за насърчаване на доброто управление в данъчната област. Докладчикът господин Доменичи ще въведе темата. Благодаря. Thank you, Madam Chair. Sono stati presentati 50... Благодаря, госпожо председател. Представили сме 59 изменения от които 12 от мое име, от името на докладчика и останалите 38 от докладчиците в Сянка или от други депутати. Разменихме мнение, когато представихме доклада на 10 ноември за първи път и гласуването трябва да стане в комисията на 11 януари, а на, в пленарна зала е предвидено гласуване през февруари. Благодаря ви за интереса, който проявихте и за сътрудничеството по време на изготвянето на този доклад. Мисля, че условията ни позволяват да предвидим наистина добро сътрудничество и да предвидим появата на компромисни решения почти по всички въпроси, които се разглеждат в измененията. Мисля, че ще можем също така да обединим цяла поредица от представените изменения, например 26-те изменения, които са представени от Ева Жоли, на която благодаря за ценната помощ. Мисля също така, че е важно доклада да си запази е, баланса. Това е описано и в моя доклад. Трябва да има равновесие между вътрешно равновесие между доброто управление вътре в Съюза и е, международните аспекти. Мисля, че трябва да се отчете това, когато говорим за измененията. Така че се надявам, че до 11 януари ще можем да работим градивно обединено, без разбира се да се отказваме от утвърждаване на големите принципи, залегнали в този доклад. Благодаря ви. Аз ви благодаря. 59 предложения за изменения. И сега давам думата на докладчиците в сянка, госпожа Геринг. Благодаря. Е, благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря сърдечно на докладчика за положения труд. Действително, успяхме да работим в истински дух на сътрудничество и ще успеем да се споразумеем почти по всички теми. Всъщност, това е тема, която сме обсъждали много пъти говореше се за това, че прахосваме много пари. И като си има предвид сега силно затруднената финансова ситуация, това предложение е съвсем навременно. Всъщност това предложение не цели да се разбере къде точно да задълбочим сътрудничеството си в фискалната или финансовата сфера, а всъщност да се разгледа дали всички финансови регламенти трябва да се прилагат и на офшорните предприятия. Измененията, които съм предлагала много пъти в тази комисия, отговарят на желанието ми да правим конкретни предложения. Това, което е много важно всъщност, е решенията на Г20 да влязат в сила, защото за сега се намираме в някакво хибридно положение, при което имаме чудесно планиране, имаме разкошни проекти, обаче тези проекти трябва да бъдат материализирани по някакъв начин. И е много важно Европейския съюз да играе водеща роля в тази сфера. За нас, като Европейски парламент, това е много важна роля държавите членки не винаги са съгласни помежду си, но предложенията на комисията са предложения, които парламента споделя, поне в по-голямата им част. Що се отнася до доброто управление, до насърчаването на това добро управление, ние сме съгласни в по-голямата част с текста на комисията. Имахме чести контакти с господин Доменичи. Той възприе по-голямата част от нашите предложения за изменения. Например, система за информация трябва да бъде разработена. Тази система да доведе до това, че събраните данъци от друга държава членка да могат да бъдат в полза и на страната по происхода. Стандартите на ОИСР, според които ако една държава има споразумения с най-малко 12 други страни, това е държава, която сътрудничи. Но това не е достатъчен прак, защото има над 200 страни в света. Освен това, има едно друго изменение по един въпрос, който е добре познат на всички ни. Това е изключително чувствителен въпрос. И в, и в парламента, и в съвета. И а, е, моето изменение е, цели комп Газпром. И за какво става дума? Господин Доменичи би желял един по-ясен текст. За общата консолидирана корпоративна данъчна основа. Но според мен тук трябва да внесем допълнителни пояснения и трябва да се говори само за трансферните суми и посравними цени. Тоест не за индивидуалните трансфери, ако печалбата на един филиал превишава средната стойност от отрасъла, тогава опасността е действителна – за това, че има подозрение, сигурно подозрение, че този филиал изнася в данъчни убежища. Така че именно този отрасъл трябва да се регулира малко по-добре. Освен това, вече е, уведомяването с адрес предприятия, които са в офшорните зони, също трябва да се преразгледа. Тоест всички фирми, които имат такива филиали в офшорните зони, трябва да бъдат регулирани. Госпожа Форд. Благодаря. Искам да коментирам трите изменения, които съм предложила. Първото ми предложение е свързано с развиващите се страни. 16 параграф. Напълно подкрепям голямата част от работата за доброто управление и работата на докладчика, но по 16 параграф предлагаме Европейския съюз да разгледа един налог на нежелащи да си сътрудничат юрисдикции. Мисля, че такъв тип юрисдикции не са били дефинирани. И в бъдеще, когато е имало дефиниции на ОИСР на такъв тип юрисдикции, те обикновено са били изключително бедни държави. Аз лично се безпокоя от едно такова предложение. Един вид налози върху средства, изпращани от роднини, които работят в чужбина и дават на бедните си роднини вкъщи пари. Така че трябва да се, се спомене а, какви са вариантите, а не да налагаме ето така един налог. Трябва да заличим този специален налог и трябва да запишем Range of Options или различни възможности. Благодаря, госпожо Кюри, за вашето предложение. Ще ги разгледам внимателно. Сега общата консолидирана корпоративна данъчна основа. Хубавото тук е, че тук всичко е събрано на базата на това, че искаме да се борим с укриването на данъци и измамите. Сега коментарът дали трябва да има такава обща консолидирана данъчна основа или не, тогава ще започнат и спорове между държавите членки, което един вид ще подкопае основите на нашата работа. А нашата работа се основава на това, че искаме да се борим срещу измамите и откриването на данъци. Така че нека да заличим нещата, които предлагаме да се фокусираме върху основната цел на документа. На трето място автоматичния обмен на информация. Зная, че това е изключително деликатен момент, и е, моля, разберете ме правилно, защо е толкова деликатен този въпрос в Обединеното кралство. Настоящото правителство на Обединеното кралство има лоша история по отношение на работата с лични данни. Имаше много случаи, когато се губеше информация и най-лошият случай беше през 2007, преди две години, когато правителството загуби два компютърни диска с данъчна информация. Тоест, моето име, личния ми адрес, банковите ми сметки и това за 25 милиона души. Тоест, това беше информация за всеки един родител, примерно, който получава детски. Моето име, името на госпожа Суинбърн, на госпожа Стайлър, Арлин също, вероятно. Така че Обединеното кралство не се е показало много надежно, що се отнася до личните данни. Слава Богу, тази информация не попадна в зловредни ръце. Ако има промяна на правителството до година, надявам се нещата да се оправят. Но междувременно, моля другите държави членки, когато мислят за автоматично обмен информация, много да внимават дали биха искали личните им банкови данни да бъдат предоставени на Обединеното кралство. Моля ви, не дейте да ги предоставяте на нашето правителство. Okay, um... Let's take then uh, Mr. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, ναι. Благодаря, господин председател. Давате ли ми думата? Господин докладчик, искам да кажа няколко думи по този въпрос, преди да дадете думата на останалите колеги. Трябва да благодарим на господин Доминичи докладчика, защото това е отлично свършена работа. Високо ценим работата ви сега. Разбира се, че някои ще имат несъгласия, други съгласия, но важното е, че работата е качествена. Мисля, че докладът се движи в правилната посока и ние най-общо го подкрепяме. Искаме, разбира се, да се справим с данъчните измами. Нещата са сложни. На базата на изменения, мисля, че ще подобрите първоначалния текст. Не сме работили в тясно сътрудничество с господин Доминич и се надявам това да стане в бъдеще. Съгласен съм с предложените изменения, но искам да спомена някои от тях конкретно, за да ги пообсъдим. 17. Има различни изменения, по които имаме въпроси. И се надявам да можем да ги обсъдим, за да намерим разумно решение. Иначе сме съгласни и подкрепяме доклада на колегата. Искам пак да го поздравя. Благодаря ви за вашата работа, господин Ламбард. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Поздравления на докладчика, господин Доминичи. Наистина отлична работа. Съгласен съм с е, казаното по-рано. Има наистина много място и възможност за постигане на съгласие между различните становища на държавите членки. Първо искам да се извиня, че Ева Жулия няма, защото тя е в Африка и тя ме помоли да говоря от нейно име. Няма да премина през всички 26 изменения, които предлагаме, но искам да коментирам някои, които са направени от други, за да навлезем в дебата. Първо, мисюри, надявам се верно да произнасям името ви, все повече откривам, че може да постигнем съгласие по много теми и ще подкрепим измененията, които правите от името на НП там, където имаме различие, свързано с общата консолидирана данъчна основа. Корпоративен план. Все още се притесняваме, трябва да има една отчетност държава по държава и трябва да има прозрачност. И в крайна сметка не знам дали това е приложимо. За онези от нас, които харесват данъчната конкуренция, това гарантира, че има достатъчна видимост, ще има справедлива конкуренция. Не знам дали ни харесва а, прекалено много това, но да речем, че това ще е една полза дори за вас. Отново става дума за прозрачност. Нито една държава членка не е засегната от това. Не казвам, че като имаме общо консолидирана корпоративна данъчна основа, това трябва да има една и съща данъчна основа навсякъде. Напротив, ще има определени а, етапи, определени ам, нива, които ще отразяват развитието на отделните държави членки. Не може Унгария, примерно, да е там в много трудна конкурентна позиция, защото ще наложим на Унгария някакво, някаква ставка, която няма да може да бъде поддържана от економиката. Това е първия коментар. Сега, по отношение на това, което казахте за критиката към ОИСРа. Казах вчера, че ОИСРа не са златния стандарт, що се отнася до данъчното сътрудничество. Вие пък посочихте 12 споразумения, които са достатъчни, за да се откачим в кавички за мен това не е просто цифра. И всъщност това, че са 12 не е проблема. Може колкото си искате споразумение да направите. И ако, например, Белгия, откъдето съм аз, постигне съгласие с вашата държава, два пъти годишно да обядваме, ето ви още едно споразумение. Чудесно. Споразумение. Тоест това, че има споразумение, това не означава нищо. Не, не казваме нищо за тяхното съдържание. Ние не можем да се съгласим с това. И ОИСР прави обмен с информация при поискване с което ние не сме съгласни. Това ми дава възможност да премина към измененията на госпожа Форд, малко преди да говоря взе думата тя. Споделям вашето безпокойство по отношение на защита на личните данни. Съгласен съм с вас. Никой не иска личните му данни да бъдат оповестявани публично. И това е знак за непрофесионално поведение на британското правителство да позволи такъв тип данни да излязат. Но за нас, в крайна сметка, това не е причина. Извинете, сега вашето правителство, като се държи некомпетентно, ние трябва ли всички да не използваме единствения инструмент, който всъщност е ефикасен, а то е автоматичния обмен на информация. Аз, може би, малко право куме в очите, ще го кажа, когато вашата партия дойде на власт, вземете, че си управете бакиите. Защото британското правителство, доколкото знае, може да защити тайните на това къде се намират, например, ядрените ви подводници през годината. След като можете това да опазите, значи предполагам, че по същия начин и фискалните данни може да ги предпазите. Няма технически проблеми. Така че не ми излизате с такива извинения, за да се борите срещу автоматичния обмен на данни. Това исках да кажа. Виждам, че Оли Шмидт го няма, но все пак ще кажа, че подкрепяме неговите изменения. Надявам се да можем да приключим дискусията бързичко, така че да излезем с един становище пред комисията и съвета, що се отнася до данъчното сътрудничество. Благодаря. Благодаря. Предполагам, че предложението, което беше направено, се отнася до това, че от консервативното партия на Великобритания а, са привърженици на данъчните обежища, т.е. за това и са и против обмена на информация. Госпожа Лулинг има думата. Благодаря, госпожо председател. предишният оратор не ме убеди, естествено поне що се отнася до аргументите му за обмена на информация, който той иска да бъде автоматичен. Така както се изказах и вчера, всъщност вчера се изказах много продължително по този въпрос, когато говорихме за административното сътрудничество в данъчната сфера, така че сега ще се огранича само до няколко съвсем кратки, точни е, забележки по измененията, които съм внесла заедно с госпожа Форд. Напълно съм съгласна с това, което тя току-що каза. По обмена на информация, моята позиция е следната. Искам да се направи така, че стандартите на ОИСР да се прилагат хомогенно. Това ще бъде истински напредък. Казала съм вече защо съм против автоматичния обмен на данни във всички посоки и няма да се спирам отново на това. Изменение 46 е точно в тази посока. И сега в този ред на мисли искам да кажа две думи по понятието банкова тайна, което стана политически некоректно и което в крайна сметка се окачествява като най-голямата злина на света и източник на всички злини –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 eine Gesellschaft, und das sollten Sie euch, euch mal auf der Zunge. В крайна сметка цитирах това на немски, защото немски е много важен език в тази комисия, но мисля, че свободата трябва да наделява над задълженията, дори когато касите на държавата са празни, всички ограничения всъщност се има тенденция да се превърнат в тоталитаризъм. Така че мисля, че основните свободи трябва да се спазят, а някои злоупотребяват с тази свобода и не трябва да бъдем доведени до това да поставим под въпрос свободите. Така че не споделям философията залегнала в а, доклада на господин Доменичи. Трябва да говорим за това в политическата ни група. Това още не е направено. И за това за сега се въздържам от подробни коментари по останалите изменения. Господин Булман. Äh, frau präsidentin! ich glaube äh, dass herr domenici einen sehr ausgewogenen bericht. благодаря госпожо. мисля че господин доминичи е представил изключително уравновесен доклад. ще бъда съвсем кратък. като вчера ще кажа следното. Когато става въпрос за фискалната сфера, трябва да търсим консенсуса. Това е много важно. Нашия парламент се бори за това да дава добри съвети, защото ние в крайна сметка имаме право на законодателна инициатива. И ако не намираме компромиси, няма да постигнем никакъв реален напредък. Искам да подчертая, че в случая става въпрос за индивидуални свободи. Говори се за това от Френската революция. Тук не става въпрос за това да надникнеш в банковите сметки, става въпрос просто за това да не се а, крадат милиарди, които принадлежат на данъчните власти, просто защото да може цялата общност да се възползва от тези пари. Това е то в данъчна политика. Ние искаме да пречим на данъчните измами, за да може данъчната политика да бъде по-ефективна. Искам да се обърна и към НП в случая, за да могат да обмислят въпроса е дали и за тях няма нещо интересно в доклада на докладчика. Не искам да започваме нов дебат по автоматичния обмен на информация и вчера говорихме за това, така че за 30 секунди. Аз е, споделям вашата загриженост за спазването на свободата, обаче другия принцип за отговорността също е много важен и знам, че тази ценност е важна и за вас. Така че между свобода и отговорност трябва добро равновесие. Ако искаме да спазим това равновесие, не трябва да има злоупотреба и трябва да има призив за понасене на отговорност. Благодаря. Благодаря за краткото изказване. Сега давам думата на докладчика, за да обобщи по предлаганите изменения. Мисля, че гласуването е предвидено за 11 януари. Ние не разполагаме с много време. Бихте ли искали комисията да направи коментар по измененията? Бихте искали. Добре. Тогава даваме думата на представителя на комисията, който да коментира 59-те изменения. Благодаря, госпожа председател. Няма да мога да се спра по отдел на 59-те изменения, но ще направя няколко кратки коментара. Ясно е, че целият този въпрос е спорен, е свързан с трудности и за комисията е важно да получи подкрепата на Европейския парламент за общата посока, защото съобщението за доброто управление се отнася до позицията ни по всякакви политики. Вие вече разгледахме други аспекти, например по време на обсъжданията за взаимното подпомагане. За комисията е важно да имаме ясна политическа позиция и тя да бъде приведена в мерки, които са реализуеми. Съвета трябва да има координирана политика както вътре, така и извън Европейския съюз и измененията, които се предлагат, по наше мнение, са във вярната посока. Искам да подчертая, че днес е, има малък тест е, на желанието на съвета да предвижи въпроса напред, защото ЕКОФИН е, ще разгледа редица от предложенията и а, след днешните дискусии парламентът ще може да прецени в каква степен тази тематика а, има политическата подкрепа на ЕКОФИН. Искам да подчертая една област, която е обхваната в измененията а именно за борбата срещу злоупотребите. Трябва да се прави разграничение между различните аспекти, свързани с измамите и тези, които са свързани с промени в системата, които изискват по-ефективни данъчни системи, повече прозрачност, обхващащи както развиващите се страни, така и стратегии за изход в развитите страни, за да подобрят ефективността на своите данъчни системи. Както подчертахте, има редица подробни изменения, аз няма да ги коментирам, но аз съм окоръжен от идеята, че уважаемите депутати проявяват толкова интерес към темата, че а, наблягат на конкретни аспекти. Това се нуждае, от това се нуждаем не само от обща политика, а и какво трябва да се направи, за да бъде приведена тя на практика. Благодаря. Да, мисля, че това беше добра оценка на работата, свършена от докладчика. Сега, дали докладчика би желал да направи обобщение в рамките на около 5 минути? Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички изказали се в тази дискусия. Благодаря им за положителната оценка, която изказаха по моя труд. Не ви предлагам сега да разглеждаме всичко подробно. Са... потвърждаваме в, в работата си ролята на парламента и правим това в област, в която все още не сме съзаконодатели законодатели така че намирането на консенсус действително е много важно, така както го каза и господин Булман. Нека да се спра на най-важното. Първо за автоматичния обмен на информация. Няма да се разпростирам по тази тема, защото вчера наистина говорихме много в рамките на доклада Алварес. Искам само да припомня, че автоматичният обмен на информация работи добре между държавите членки. Така или иначе трябва да се поинтересуваме за контрола на поверителността на данните, но съществуват такива норми, които обезпечават гаранция за тази поверителност. Благодаря на комисията за забележката. Действително духа на този доклад е да се отиде възможно най-далеч в областта на обмена на информация като целта всъщност не е да се контролират гражданите, целта е да се борим с незаконното явление на измамата. В крайна сметка, ако поставяме под въпрос ролята на институциите, ще имаме тенденция да отворим една сериозна рана, която действително много трудно ще зарасне. Искам да кажа на нашия британски колега, че случая, за който тя говори, няма нищо общо с автоматичния обмен на информация между държави. А що се отнася до тази е, обща консолидирана данъчна основа е, за предприятията, ще кажа следното. Парламента вече се е изразил по този въпрос през 2005 година с един доклад, който беше съставен от господин Берсани. Споделя мнението на господин Ламбертс. Целта е да се въведе механизъм за данъчно облагане на трансграничните предприятия. Като повтарям, целта е всъщност да се създаде предимство, а не липса на предимство за тези трансгранични предприятия. Това, разбира се, не поставя път въпрос самостоятелността, автономията на държавите в данъчната сфера. Естествено, че определянето на данъчните ставки е право на държавите. От 2005 година техническа група работи по тази тема и работата на тази група бе забавена в резултат на първия ирландски референдум както знаете, отрицателен. А сега вече са събрани всички политически обстоятелства и условия, за да продължи тази работа там, където беше спряла. Още няколко забележки а, по тази обща корпоративна данъчна основа. Можем да въведем постепенно а, въвеждане на тази основа с възможност на предприятията да избират дали да се присъединят или не към системата. можем да предвидим някакъв вид е, засилено сътрудничество, чрез което да се въведе постепенно е, засилване на отношенията между държавите в тази област. Надявам се, че ще можем да продължим съвместната ни работа в градивен дух и благодаря на, господа, на госпожа Гьори за отличния италиански език. Uh, благодаря. Гласуването ще бъде на 11 януари. Разбира се, ще зависи дали тогава ще бъде изслушването на комисаря в същия ден. За сега обаче ще бъде предвидено в дневния ред за 11 януари. Преминаваме към следващата точка, но виждам, че докладчик още не е в залата. Ще изчакаме няколко минути, тъй като той е предвиден за 11 часа. Това е доклада за годишния отчет за 2009 за еврозоната и публичните финанси. Това е важен въпрос в работата на нашата комисия, както вчера ви каза председателят. Координаторите вчера проведоха среща с тройката на Екофин, на която бяха обсъдени въпросите за публичните финанси, така че съм убедена, че господин Гиголт ще има най-актуална информация и становището на председателството по този въпрос. Okay, colleagues, can I... Уважаеми колеги, нека да подновим сега работата на комисията. Нашия докладчик пристигна. Господин Гигол, нуждаете ли се от малко време да се организирате или не? Спасибо, господин. Okay, let's start the debate. Our Започваме дебата. Господин Гиголд е, е тук. Той е докладчик е, по годишния отчет за 2009 за еврозоната и публичните финанси. Имате думата. Zunächst möchte ich mich entschuldigen für die Verspätung. Es ist parallel die Съжалявам, че закъснях. Имаше делегация, господин Маргайл беше председател и се водиха преговори с комисията, с посолствата на Колумбия и Перу по ново споразумение за свободна търговия предвид нарушенията на разпоредби, свързани с правата на човека, околната среда и търговията. Няма да се връщам на всичко, което съм написал в доклада. Разбира се, че имаме проблем в доклада с това, че темата е много обширна и не разполагаме с много време. Затова аз бих приветствал измененията на колегите Искам да се спре на някои от пропуските и области, където е необходимо да се наблегне повече. Комисията отделя основен приоритет на дисбалансите. Коментара, който се съдържа в докладата ми и проекто предложенията са насочени именно към дисбалансите и аз очаквам да проведем допълнителен дебат вътре в нашата комисия по тези предложения. както и с Европейската комисия и с съвета. Искам да подчертая инструментите за пакта за стабилност и растеж, които трябва да се прилагат. А, за да не се допуска прекалено висок дефицит, нито пък прекалено високи излишъци в държавите членки, с оглед да се постигне по-балансирана ситуация в еврозоната. На следващо място, което по мое мнение също е приоритетен въпрос, по време на кризата стана ясно, имаше прекалено завишени цени на недвижимите имоти. Това е също въпрос, който следва да се разгледа. Европейския съюз би трябвало да се опита да стабилизира економическото развитие. И да има добре разработена стратегия целяща да не допусне големи колебания в цените и спекулации в сферата на недвижимите имоти. Това ще доведе до създаване на работни места и ще подкрепи устойчиво развиващите се отрасли в бъдеще. Необходимо е също да подчертаем това, което се случва по процедурите, свързани с регулирането на дефицита в рамките на пакта за стабилност и растеж. Европейският парламент обаче е на мнение, че това може да не е достатъчно. В предложението на Комисията по обществените финанси става ясно, че има някои държави членки, за които ще бъде доста трудно в сега съществуващата структура в еврозоната да се справят сами. Затова парламента иска открито да се разгледат всички варианти. Затова в моето становище аз подчертавам, че това създава проблем за държавите членки те са поставени под натиска на економически дисбаланси и изпитват ограничения, свързани с данъчното сътрудничество за балансиране на собствените им бюджети. Освен това, в еврозоната наблюдаваме и неща, при които някои държави членки плащат различни ставки лихви за финансиране на обществения дълг и предвид на принципа на солидарност в Европейския съюз, трябва да не се допусне отделни държави членки, които изпитват подобни проблеми с растящия публичен дълг. има интерес към по-добро сътрудничество между данъчните органи, както и за избягване на данъчната конкуренция. От друга страна обаче има и някои държави членки, които не трябва да бъдат подлагани на подобни високи рискове и да се изисква от тях да правят такива огромни разходи за да могат да се справят с дефицита. Много ме интересува какво е мнението ви за това, което съм предвидил в моето становище. Това, което не е включено в становището, е свързано с разширяването на еврозоната и включването на други страни. При първи обмен на мнение аз подчертах, че това е много важен въпрос, но не навлязах в подробности не споменах конкретни цифри, но може това да се направи под формата на изменения и докладчиците в сянка могат да огледат въпроса от гледна точка на техните политически групи. Може би няма да имаме един общ принцип на солидарност, при който парламента ще трябва да прояви по-голяма откритост обаче. Има някои сериозни економически въпроси. Дали една нестабилна страна с висока инфлация трябва да бъде допусната в паричния съюз. Затова искам да проведем открита дискусия по този въпрос с политическите групи, за да можем да преодолеем проблеми между политическите групи да бъде едно откровено обсъждане, като подчертаем кои са важните елементи за Европейския съюз, да се подчертае колко скоро новоприсъединилите се към Европейския съюз държави могат да влязат в валутния съюз. Тук трябва да се постигне консенсус. Благодаря. Ще дам думата на докладчиците в сянка. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, първо държа да поздравя работата на господин Гигот, докладчика. Работата му е много качествена. Искам да му благодаря и лично, защото по време на нашата среща той говори с мен на френски. Благодаря ви за това. Освен това му благодаря за това, че отчете голям брой от моите забележки и се споразумяхме по тях. По този доклад е, сигурно ще обсъдим някои от е, точките, например свързани с е, паричната политика. Има доста интересни предложения във връзка с тази парична политика но мисля, че трябва да сме по-умерени в областта на уреждането на възнагражденията, защото тази политика е свързана с поддържането на заетостта в някои държави. Що се отнася до Централната банка, съгласна съм с това, че докладчика поздравява политиката на Централната банка, но не мисля, че трябва да се ревизира политиката за стабилността на цените. Не съм сигурна, че трябва да се да разглеждаме някои аспекти, а, свързани с завишаването на някои цени. Що се отнася до публичните финанси, се очудвам от предложението на докладчика във връзка с поставянето на ограничение за прекалено големите излишъци. мисля, че това е прекалена намеса. това е интервенционизъм, който е неприемлив. Освен това, искам да разглеждаме внимателно интервенцията ни във връзка с обществения дълг. Мисля, че докладчика е бил внимателен и съм съгласна с него. В е, областта на данъчната политика аз гледам положително на засилено данъчно сътрудничество, но въпреки това е, нещата трябва да се взимат с единодушие в съвета и все пак да вървим върху, в посока на обща консолидирана данъчна ставка. Така или иначе, господин Гигот предложи истински открит дебат за еврооблигациите, но трябва да се уточни какво разбираме под еврооблигации. Това са облигации от, е, сключени от институциите, а това не е позволено от договорите. А когато става въпрос за заеми в евро, които се изключват от различни държави членки, идеята може да бъде интересна, според мен но трябва много внимателно да се разгледа идеята и да бъде по-задълбочено разгледана от съответните групи. Например, в моята група в НП не сме разглеждали този въпрос, а ми се струва, че е важно да го направим следващите дни. И ми се иска да чуя становището на някои от депутатите, които са тук е, в момента. А това е въпрос, който периодично е, възниква, така че е интересно да проведем някакъв дебат. Сега споделям също така идеите на докладчика по външните аспекти извън е, еврозоната. Според мен еврозоната трябва да се обедини спрямо е, външната среда и да се засили на международно равнище. Този годишен доклад ще бъде предмет на разговор в е, моята политическа група, но това са първите ми забележки. Във всеки случай труда на господин Гигот е наистина е, забележителен. Благодаря. Thank you very much. Uh, Mr. Van Gogh. И аз ви благодаря, господин Ван Гог, от името на групата на социалистите и демократите. Фелисите, uh, Искам да поздравя господин Гиго за качеството на доклада му. Действително, това е изключително амбициозен доклад. Uh, който се занимава с всички части от макроекономическата политика в Европа, от една страна паричната, валутната, както и бюджетната политика. За валутната политика съгласен съм с поканата му да дискутираме отново е, обменните курсове е, в ситуация, в която долара спрямо еврото действително е, пада прекалено много. Така че е, е съвсем нормално да приканим световната общност да разгледаме отново всички въпроси, свързани с е, обменните курсове между световните валути. За паричната политика, като господин Гигот, аз приветствам водената политика от Европейската централна банка. Тя, това действително беше предварителна политика, превентивна политика и беше антициклична политика, като се има предвид колко милиарда евро бяха въведени в банковите системи, за да се справим с кризата. Като него, мисля, че съществува опасност, и тук ще се разгранича от нашата колежка преди малко, има опасност да, продълж... да продължаваме ограниченията на заплатите, в Европа, защото по този начин се разрушава вътрешното търсене в крайна сметка от макроекономическа гледна точка сега вече зависи много от вноса. Защо се отнася до причините на инфлацията, трябва да внимаваме с инфлацията чрез цените. Много се фокусирахме върху търсенето и е, инфлацията при търсене, но ние в момента сме, не сме с пълна заетост и при тази ситуация действително няма такава инфлация, така че инфлацията зависи от повишаването на цените на суровините. А в момента се намираме именно в такава позиция, при която ограничаваме силно е, нарастването на фондовете е, за заплата. Сега, по бюджетната политика, мисля, че точно тук трябва да се въведат доста уточнения. Ще го направя лично, защото аз се занимавам с въпросите за публичните финанси и ще предложа в този смисъл доста изменения. Някои откази ми изглеждат нееднозначни. Доклада на господин Гигот призовава за антициклични бюджетни политики а същевременно поставя ударението дори и в момент на рецесия върху е, непоносимостта на е, обществения дълг, а това именно осигурява жизнеността на публичните финанси дългосрочно за периоди, в които има излишъци и за периоди, в които има дефицит. Така че ми се струва, че е противоречиво да говорим за необходимостта да санкционираме държавите, които днес се занимават с възстановяване на економиката. А прекалено рано мерките за възстановяване на економиката, е, растежа ще спре и самият дефицит също ще продължи да е, се задълбава. Така че най-добрият начин да спрем дефицита е не е да спрем днес политиката на възстановяване. Така че тези политики не трябва да бъдат спирани достатъчно рано, но не трябва да ме разбирате грешно. Аз не искам фанатично да защитавам публичните дългове. Мисля, че трябва да се занимавам и с попълването на този дълг, но има практики в някои държави, в които действително се трупа лош дълг и комисията ще трябва да прецени качеството на дълговете. Добрия дълг или лошия дълг. И това са моменти, по които ние ще направим е, предложение винаги в този дух да благоприятстваме антицикличната политика. Да търсим пълна заетост, и така както и пакта за растеж е, посочи да се слезе под 3% и под 60% при изключителни е, обстоятелства, а в момента сме при изключителни обстоятелства, защото растежа тази е, година е отрицателен между минус 4 и минус 5% в Европа. Това са няколкото забележки, които обосновават измененията, които ние ще направим. Във всеки случай, духът е изключително конструктивен – и поздравяваме този доклад. Господин Тремоза, от името на Алди. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за работата. Имахме дискусии, споделихме становищата си, идеите си. Разбира се, че имаме различия в становищата. Ще направим предложения за изменения преди края на седмицата. Съгласни сме с безпокойството, което се изразява в доклада за свръх дефицита в публичната сфера. Смятам, че имаме нужда от коментар за това, за какво може да се разходва деф... дефицита. Може да е за образование, като в Германия, или пък, както в Испания, да се заместят някои плащания. Така или иначе, трябва да знаем каква е политиката по разходите и нейното въздействие. Дали това ще увеличи растежа, дали ще увеличи производството. Трябва да знаем за какво се разходва този дефицит. Понякога публичният дефицит е неустойчив и тогава се движим към една огромна криза. Надявам се това да не се случи. да, ще направим такива изменения. Освен това сме съгласни с докладчика, който споменава, че трябва да има ново определение на ценова стабилност и по някакъв начин трябва да видим какво може да се направи с материалните активи. При различни изслушвания по време на застаните на Комисията за финансовата криза, бе признато, че е необходима някаква система, която да сигнализира, когато има увеличаване на кредита. Да речем в Испания има 20% увеличаване годишно на кредитите, що се отнася до жилищния сектор. И като че ли не се прилага никакъв критерий е, в Испания по този въпрос. И за това се спука огромния балон в Испания и не ни се иска това отново да се случи. Що се отнася до еврооблигациите и техното емитиране? Трябва да обсъдим в нашия законодателен орган а, този въпрос. Може да има единна политика, ако има единна хазна в Европейския съюз. И е хубаво да разгледаме това, което правят американците. Защото те имат единна парична политика, Фискалната независимост на щатите се зачита, но бюджетната политика всъщност е на федерално ниво, а не на щатско ниво. И ето това е един модел, който можем да проучим, защото си мисля, че една единна парична политика ще бъде по-добра, ако има европейска хазна, която да подкрепя тази политика. Трябва да обсъдим това по време на този мандат и мисля, че ще бъде много полезно да чуем становището и на Европейската комисия и на ЕЦБ по този въпрос. Те трябва да започнат да изследват едни такива възможности. Съгласни сме, е, че има определени дефицити по текущата сметка, които са притеснителни, но е трудно да се види как е, излишъците могат да бъдат ограничени, защото ако четем економическата литература, това обикновено означава, че първата стъпка за излизане от една економическа криза е да се увеличи експорта, а ние не мислим, че това е възможно или правилно а, да контролираме търговските излишъци, така както е записано това в текста. Смятаме, че това е интервенционизъм или прекомерна намеса. Паричната политика не може да контролира така излишъка, но имаме нужда от износ, за да се справим с кризата. Вижте какво се случва с еврото. Приветствам вниманието, което обръща Европейската комисия на зачитането на световния дисбаланс. Но като погледнем последнията статия на Кругман, той критикува китайското правителство за това, че манипулира валутния курс на Китай. Тоест, това са изкуствени девалвации на валутния курс, които водят до търговски излишъци, които са огромни. Това се забелязва при Китай. Обменният курс може автоматично да се коригира до известна степен, защото такъв механизъм е заложен, но ако това не работи, то то е защото държавите не зачитат съответните основополагащи принципи, а точно това забелязахме наскоро. И и ЕЦБ и комисията говориха за факта, че китайската валута трябва да се опита да ам, коригира това положение. Зная, че има нужда от дисциплина, но в същото време говорим и за парични компетентности. И когато докладчика казва, че трябва да преминем от данъчно сътрудничество, извинете, от данъчна конкуренция към данъчно сътрудничество, не бива да забравяме, че понякога е хубаво, дори здравословно да има конкуренция не само за търговските дружества, но и за публичните администрации, защото това ги дисциплинира по начина по който си вършат работата, както и налага ограничения върху техните разходи. Ще коментираме а, всичко това. Господин Гиголд, мога да ви дам източниците на литература, в които се говори за ползата от а, данъчната конкуренция. Не се говори за намаляване на данъците чак толкова много, когато има повече конкуренция. В САЩ, например, голямата част от фирмите, които се търгуват по Dow Jones, се намират в Delaware, защото там има, а, където между другото има най-високия корпоративен данък в САЩ, а пък тези фирми не се местят не отиват другаде, където биха платили по-малък данък. Има други причини. Причините се споменават от съда, когато се занимава с дела, свързани с изкупувания от страна на големи фирми. Така че данечното конкуренция не е нещо лошо задължително. Особено като погледнем опита в САЩ. Става ясно, че седалищата се разполагат в определени щати не само заради данъчната ставка, а и като си имат предвид другите обществени услуги, които се предлагат там както и законодателството. Благодаря, господин Гиголд. Благодаря ви. Ще изпратим изменения, за да допълним вече написания текст, господин Епик. Благодаря, госпожо председател. И преди всичко искам да поздравя докладчика, който подготвил изключително интересен доклад. Липсата на баланс в еврозоната е предмет на безпокойство. Днес еврозоната е доста широка с национални економики, които се различават в държавите членки, но валутата е най съща. Това означава, че ще има вътрешно напрежение върху еврото. По време на последната криза констатирахме, че еврото има много положителни аспекти за Европа, но този аспект на е, липса на баланс между различните е, държави е, остава сериозен и трябва да сме бдителни. Има един момент, по който не съм съгласен с господин Гигот, именно за заплатите. Съгласен съм с това, което каза колегата от НЕП, Важно, много е важна тази политика с заплатите за възстановяването на економиката. Ако се опитваме да се целим в силен растеж на заплатите, това ще подкопае конкурентоспособността, така че в точки 15 и 17 докладчика говори за това. В точка 15, според мен има неяснота. Докладчика се обръща към различните страни, за да предприемат мерки, стимулиращи заетостта и предлага действие на едно ниво, което ме изненадва. Предлага да се сложи край на ограничението на е, заплатите да се определят минимални заплати и да има някакви допълнения. В същото време трябва да спазваме правилата на пакта за растеж. В крайна сметка в един и същи параграф се натрупват изключително много неща и ми се струва дали изобщо това е реално. Действително казвате прекалено много неща, господин Гигод, в е, един параграф. Някои от идеите вътре са противоречиви. Още нещо, върху което искам да привлека вниманието. Вие казвате, че бюджета на Европейския съюз е недостатъчен. Аз мисля, че европейския бюджет е достатъчен. Ако искате да развиваме макроекономическа политика във всички посоки, можете да имате нужда от огромен бюджет, но обаче как ще го финансирате? Да увеличаваме европейските данъци, както господин Ферховстат каза. Той е председател на либералната група и той е един от малкото, които искат е, такъв допълнителен данък. Малко по-нататък говорите за пакта за стабилност и искате да се преразгледа. Аз не мисля, че трябва да се преразглежда пакта за стабилност и растеж. По-скоро трябва да се обмисли какво да направим с този пакт, но не да се преразгледа, да го премахнем евентуално да го заместим с някакъв друг пакт. Според мен това би било най-лошото, което можем да направим. Пакта за стабилност е нещо чудесно, но по-скоро трябва да преразгледаме подробностите в този пакт. И според мен там има изключително добри идеи. Сега, издаването на еврооблигации. Говорите за това. Аз не гледам благословно на издаването на еврооблигации. Тези емисии ще означават непременно задълбаване на дълга. В крайна сметка ние се сблъскваме с проблем на дълга навсякъде, а искате към националните дългове да добавим и евродълг чрез е, емисиите на тези еврооблигации. За това ми се струва, че ако направим така, ще бъдем изправени пред риск е, да е, срутим е, е, една допълнителна защитна ограда, която е всъщност в основите на Европейския съюз. Аз искам паричната ни политика да бъде предпазлива. Мисля, че трябва действително да сме много предпазливи. Това искам от докладчика в, по отношение на ограничаването на заплатите. Ако не сте достатъчно предпазлив, ще предизвикате безработица. Това не е в интерес на никого. Следващия колега. Благодаря. Искам да благодаря на господин Гиголд за амбициозния доклад. Доклад с такава тематика трудно може да побере всички въпроси. Наистина е много амбициозен докладът ви. Имам няколко бележки по параграфи. Първо параграф 2. Парична политика по отношение на ЕЦБ. Както съм записал и в собствения си доклад за ЕЦБ, ние одобряваме паричната политика за този период Малко е квалифицирано, разбира се, това одобрение от моя страна. Банката гледаше малко назад в определени периоди към инфлацията, причинена от кризата в енергийните източници и храните, когато се задаваше още тази криза. И тогава може да се каже, че с особено мнение се съгласявам. По отношение на пета точка, и китайците трябва да бъдат въведени тук загубата на конкурентоспособност на еврозоната не се дължи само на долара, а и на китайската валута. По отношение на шеста точка, не е ясно какво имаме предвид под Счита, че определението за ценова стабилност следва да бъде преразгледано с оглед на новите увеличения на цените на енергията и храните. Не знам дали трябва тегловният коефициент да бъде увеличен. Става дума за проучвания на домакинствата. Може би господин Гигулт има нещо друго предвид, което трябва да бъде изяснено. 11, 12 и 13. Съгласен съм с дисбаланса, но той не е ясно определен – този дисбаланс може да доведе до неясноти, особено в 12-та точка, където се казва, че външните дисбаланси намаляха по време на кризата, но дефицитите, които са дисбаланс, не са намалели. И може да се окаже, че ако докладът дефинира дисбалансите по-ясно, то тогава и на нашите ни е ясно какво имате предвид под 12-та точка. Що се отнася до политиката по доходите, думата moderation е добра. Това означава отговорност. Да прекратиш нещо, което е една разумна практика, не е лошо, но да искаш да бъде прекратено без да се обесновеш, е странно. Освен това, може пък да се говори да се прекрати пакета стимули, за да се направи разлика между страни с излишък и страни с дефицит, така че страните с излишък да продължат с пакетите стимули за по-дълъг период от онези страни, които са задължнели и трябва да се насочат към това. По отношение на 20 точка – в доклада трябва да се запише как трябва да стане това. Не може просто да кажем, че предлагаме предвиденото от пакта за стабилност и растеж процедура при прекомерен, прекомерен дефицит и така нататък. Трябва да кажем какво точно искаме. Също се отнася и за 24. И накрая. Мисля, че докладът трябва да се занимае с това, че еврозоната, дори и сега или в определени моменти поне, се движи на две скорости. Имате една група, която е по-дисциплинирана и другите членове, които са високо задлъжнели, с големи проблеми, за тях е много по-трудно да решат проблемите си. Това не е добре и за самата еврозона. Мисля, че трябва да се обсъди стратегията за излизане, когато обсъдихме и обсъдихме вчера. Говорихме за координиране на паричната и фискалната политика и това трябва да бъде застъпено тук. Фискалната политика трябва да вземе предвид това, което се прави в паричната политика и дори трябва да бъде преди паричната политика, както твърдят учените. Смятам, че докладът е отличен и мисля, че трябва да се занимаем с тези въпроси. Обаче, за да стане той още по-силен и по-ясен, благодаря. Благодаря. Мисля, че това беше интересен дебат с участието на докладчиците в сянка. Господин Гигол, искате ли да се изкажете в заключение? Не, още един оратор при това. Благодаря много. Мисля, че господин Гиголт говореше за мен. Аз се чувствам малко самотна, защото не съм в еврозоната, но благодаря за предложението, в което подчертавате, че е необходимо да се отчита и положението в страните, които не членуват в еврозоната. Вие споменавате как еврозоната помага на развиващите се страни, но тук не се говори за страни на Европейския съюз, които са извън еврозоната. Какво се случва там? По време на кризата тези страни изпитват е, множество трудности, затова благодаря за направеното предложение. Читам, че Комисията по економическите и парични въпроси следва да отдели нужното внимание и на този аспект. Разбирам, че след две седмици в Страсбург ще имаме дебат по този въпрос. Що се отнася от, а, общо, до общото представяне на еврозоната навън, аз мисля, че трябва да сме по-предпазливи тук. Еврогрупата се признава като официално формирование в а, договора от Лисабон, но идеята да се формализира тази група и да й се дадат правомощия да представлява Европейския съюз навън би създало проблеми. С Лисабонския договор ние се предвижихме по-напред и трябва да изчакаме да видим какво ще стане с новите постове, които се създадоха на върховен представител по външната политика и политика на сигурност и на председател на Европейския съвет. През 2004, когато Десетте нови страни се присъединиха към Европейския съюз. Те поеха ангажимент към присъединяване към еврозоната. Има постигнати добри резултати. След 8 години на социалистическо управление в Унгария обаче тя се отдалечи от тази цел. С кризата ние виждаме, че страните, които не са в еврозоната, са в по-затруднено положение. И така, ако имаме идея да има външно представяне на еврозоната, мисля, че това ще бъде във вреда на Европейския съюз, както и на економическите правомощия на съюза. Аз не бих искал да се стига до там. Господин Гиголт, за заключение. Благодаря за всички коментари и за положителните мнения. Искам да се спра на някои от въпросите, които бяха поставени, както и на някои от критиките, които бяха отправени. На първо място за еврооблигациите, за споделянето на разходите за различните нива на лихвените проценти. Може би тук трябва да поясня нещо. Аз нямам предвид тук, че съм за по-голям дълг аз съм за това да се използват инструменти, които да помогнат на страните да финансират дълга си при по-низки разходи, за да разполагат с повече средства за харчене, за инвестиции, за образование, за устойчиво развитие и прочее. Тоест не става дума за увеличаване на и без друго е, високия дълг. Когато говорих положително за пакта за стабилност и растеж и критикувах или се съгласявах с комисията. Що се отнася обаче до високия публичен дълг, тук не трябва да смятаме, че трябва да има отегляни от политиката от разширяване на фискалната политика и трябва тук да правим ясно разграничение. Има действително обезпокоително високо ниво на дълга, но има и основания да се увеличи. В много от държавите членки не можем да кажем, защото образованието и инвестициите са необходими. Ние ще увеличим дълга. Въпреки това обаче, в състоянието, в което се намираме, ние не можем да препоръчаме да се оттеглим веднага. Процедурите за прекомерен а, дефицит, работят с забавене във времето и след 2005 пакта за стабилност и растеж може да отчита економическото състояние на страните. Но страните, които сега а, са в такава процедура, трябва да направят нужното, сега в Германия правителството налага намаляване на данъците, което обаче ще увеличи дълга. И това ме тревожи. Необходимо е да се предприемат мерки за балансиране на тази а, лоша политика. Относно а, прекомерните излишъци. Аз се слушах това, което казахте, че би било проява на твърде голяма намеса. Но не е достатъчно само да ограничим дефицитите, като същевременно не говорим за излишъците. Това би било едностранен подход. Бяха направени тук бележки в този смисъл, когато се говореше, че а, задържането на ръста на заплатите е нещо добре и отразява нивото на производителността и увеличаването на производителността. Но това, което наблюдаваме в Австрия, Германия и Нидерландия, там има по-низко развитие на заплатите. И именно това имах предвид, когато критикувах задържането на ръста за заплатите. Това създава сериозен риск от дефлационни развитие. Затова аз бих искал да можем да намерим начин да обсъдим този въпрос. Тези, които са по-близо до Съюза, искат увеличаване на заплатите. Тези, които са по-свързани с бизнеса, искат задържане на заплатите. Но за общия базар е необходимо да проведем дискусия, която отива по-далече от тези класически битки. Никой не говори тук е, за твърде високи заплати, никой не иска това, но от друга с това, наред с това не трябва да допускаме и дефлационен натиск. Според мен имаше доста ценни мнения. Съгласен съм с това, което беше казано за точка 5 е, и включването на китайската валута. Трябва да имаме по-нюансирана позиция по точка 2, по паричната политика на ЕЦБ. Това, което казахте, е именно основанието, поради което аз поставих срок. И аз съм съгласен с направения от вас коментар в този смисъл. По данъчната конкуренция. Мисля, че тук трябва да проведем сериозна дискусия. Конкуренцията е най-силна, когато е между фирмите. Тогава създава истински ползи. Но цялата идея за това, което поне в Германия а, сме научили от а, различни корифеи в тази област, е, че ако искаме да имаме пазар и конкуренция, които да работят в полза на всички. Се нуждаем и от държава, която може да поставя ограничения, която може да ръководи. Ако регламентирането от страна на държавата се контру... конкурира с регламентирането от други държави, но когато се... това опира до данъчното облагане, може просто да се получат измами, като преместите данъчната основа в други страни. И това създава конкуренция. Това е против принципите на пазарната економика, която се нуждае от държавата, за да има рамка, в която да действа пазара. И тук в Европа ние се намираме в етап в областта на данъчното облагане, при която има вредна данъчна конкуренция. Това беше подчертано и от Ханс Веберзин, който е един от най-големите привърженици за неолиберализма в Германия. И той казва, че това е действително прекалено и че не трябва да се продължава по този начин. Ние трябва да избегнем класическия дебат. Някой, който иска повече данъци, друг, който иска по-малко данъци и третите, които казват, че трябва да има суверенност на хората относно нивата на данъци не трябва да се оставят нещата на пазара и на пазарните сили да регулират тези въпроси. Благодаря отново на всички за ценните препоръки и мнения. Това се надявам, че ще стане интересен и важен доклад. Благодаря. Крайният срок за изменение е 8 декември на 11 януари ще ги разгледаме, стига да нямаме тогава изслушването на комисаря. Гласуването ще бъде на 26 януари. Трябва да преминем много бързо към доклада на госпожа Интвелт, тъй като разполагаме само с половин час. Госпожо председател, ще бъда съвсем кратка и абсолютно убедителна, така че няма нужда от дълъг дебат. Освен това, това е едно първоначално изслушване, т.е. обмен на становища. Моят доклад е свързан с годишния доклад за политиката в областта на конкуренцията. Традиционно ние коментираме тази политика годишен план. Тази година по-специалното е са всички мерки, свързани с възстановяването на кризата, държавната помощ и други аспекти. Процедурните въпроси. Подготвила съм изключително сбит текст, който би трябвало да послужи за дебат. Моля, направете изменения, за да може да разширите текста. Вече имах заседание с колегите докладчици в сянка. Има голямо съгласие по отношение на въпросите, но като че ли за първия текст нямаме достатъчно място, така че не мислете, че това е окончателната ми позиция. Друго съгласие, което постигнахме, е свързано с ролята на Европейския парламент. Всички искаме да подчертаем тази роля в сферата на политиката за конкуренцията защото Европейската комисия до сега имаше ексклюзивни правомощия, но както представители на хората, ние също бихме искали да казваме нещо по въпроса за политиката за конкуренцията. Нямаме официални а, инструменти, но поне очакваме Европейската комисия като минимум да докладва пред нас за последствията от нашите препоръки, да ни обяснява, ако няма такива последствие след препоръките. Така че това е една от исканията към други институции. Що се отнася до държавната помощ, това е основният проблем. Може да се каже, че правилата за държавна помощ или за конкуренция се използват като еквивалент на федералните инструменти, които се използват от федералното правителство на САЩ, за да се справи с кризата, а не само като инструмент за предоставяне на средства на дружества, които не се справят, а нещо като регулаторен инструмент и то не е пряко. Това трябва да се има предвид, когато се прави оценка на процеса. Последната година и половина, две, вероятно ще се съгласите с мен, намесата на правителствата беше необходима и то в спешен план. Може да не сме съгласни за това до какво ниво или колко интензивна е трябвало да бъде тази помощ, но че трябваше държавата да се намеси, това беше повече от ясно. Имайки предвид обаче сумите, за които става дума, имайки предвид публичната задлъжнялост и бюджетните дефицити, до които води тази задлъжнялост, и така свързвам моя текст с предходната дискусия за нивата на задлъжнялост, считам, че дължим на нашите граждани една оценка за това, за какво са разходвани средствата. И то а, не само дали това отговаря на всички правила, записани в законодателни това, а и е, не, тяхната ефективност и ефикасност. Искам да подчертая, най-вече така нареченото зелено възстановяване, защото голямата част от държавната помощ беше оправдана от тази нужда за радикална промяна към по-устойчиво производство, по-устойчива економика. И аз искам да знам за какво всъщност са похарчени тези пари и дали наистина е настъпила тази радикална промяна, защото имам известни съмнения. Но така за сега внимателно ще се изказвам по този въпрос. Освен това, още нещо, което трябва да подчертаем. Трябва съвсем ясно да заявим, че това е едно временно положение. И макар, че имаме първи признаци на възстановяване, всички знаем, че още много трудности ни предстоят. В същото време е прекалено лесно за някой от схемите за държавна помощ тихичко изведнъж да решат да станат постоянни, а не да са временни. Така че още сега трябва да мислим за стратегии за излизане от тяхното използване, когато дойде конкретния момент. Това беше за държавната помощ. Виждате, че се опитвам много бързо да говоря. Още една тема, която сме включили е политиката срещу тръстовете, и инструментите, които се използват в Европейската комисия при нелоялна конкуренция и най-вече при формирането на картели. Европейската комисия до този момент, като че ли винаги е налагала много високи глоби, което наистина възпира. И това и искаме. Ние искаме да имаме ясни действия срещу нелоялната конкуренция. Но трябва да видим дали инструментите, с които разполага Европейската комисия, не биха могли да бъдат малко по-изтънчени, защото базата за изчисляване на а, тези глоби може би не е правилната. И трябва всъщност да видим дали наистина няма фирми, които да са положили големи усилия да избегнат такива практики, дали имат програма за спазване на конкурентната си програма и тогава вече можем да видим дали не може да има индивидуална отговорност. Знам, че правно погледнато това е много сложен въпрос, но си мисля, че Европейския парламент би трябвало да подаде сигнал в тази сфера. И накрая ще прескоча някои моменти, като например искането за разследване и така нататък, но що се отнася до графика? Това е политически въпрос също така. Препоръчвам малко да понатиснем нещата, за да се приеме текста на пленарно заседание през март, тъй като Европейската комисия ще направи някои регламенти за вертикалните споразумения и за колите през май. Така че ако искаме да окажем някакво въздействие, трябва да приемем своята позиция в максимално кратки срокове, тъй като там а, става дума за блоково изключване или освобождаване. А, мисля, че ще е възможно да се постигне съгласие за определена процедура, която да дава възможност на тези парламентарни комисии да подават своите изменения в процеса, за да може да гарантираме, че всички изменения ще бъдат а, взети предвид или поне ще бъдат а, разгледани. Това е всичко, което искам да кажа за момента. Благодаря. Благодаря. Госпожо Нтфелд. Докладчик сянка от ДНП, господин Шваб. Благодаря много, господин председателю. Аз представлявам НП, докладчик Сянка съм. Искам да благодаря на госпожа Интфелд за едното сътрудничество, за подготовката и за днешната дискусия. По принцип съм съгласен с нея ограниченото приложено поле на един такъв доклад по собствена инициатива означава наистина, че основните моменти за развитието на вътрешния пазар и що се отнася до конкурентното право се засягат единствено и само а, в штрихи. Съжалявам за всичко това, защото в крайна сметка 2008 година беше една година, в която имаше огромна намеса на държавите, що се отнася до правилата за лоялната конкуренция. Сега влезе в сила Лисабонския договор, което пък означава, че Европейският парламент има повече правомощи, свързани с местното вземане на решение в тази сфера. Но, в крайна сметка, може би не по оформянето на АТ1 и АТ2 на учредителния договор. Та, за да бъда кратък, Европейският парламент е, излага своят подход в този доклад по собствена инициатива, що се отнася до конкурентното право. Независимо от трудностите, не би трябвало да подценяваме всичко това. И би трябвало да се опитаме да подкрепим политиката на Европейската комисия по един конструктивен начин. Бих искал да кажа, че може да се подобри доклада. Говорил съм с господин Мосо от Европейската комисия и чух, че Европейската комисия е готова да подобри своя текст. По моите изменения, при тях съм се фокусирал върху решенията, които се вземат от парламента и искам в 18.08 това да бъде споменато. Става дума за доклада Лена и господин Санчес Преседо, който също е докладчик в Сянка. И на второ място бих искал да говоря по част подробностите, свързани с самото сътрудничество между властите по защита на конкуренцията, то се отнася до налагане на мерки срещу създаването на картели. Тук ще направя доста изменения от името на НЕП. Що се отнася до въпросите, които засегна господин Интвелд, като държавна помощ, и секторни разследвания, които се правят, или поне такива, които ще се правят в бъдеще. Искам само да кажа, че аз подкрепям нейния доклад с цялото си сърце. Открихме много общи теми и с зелените, така че по принцип мисля, че ще, съгли... получим... ще се получи съгласие по този доклад. Но ще видим какво ще излезе накрая, що се отнася до подхода на Европейската комисия и дали ще направим експертно изслушване по този въпрос. Като докладчик в Сянка от комисията ИМКО, трябва да кажа, че ние ще си свършим също работата. 9 декември е нашия крайен срок и мисля, че е изключително важно да мине на временно този доклад. Благодаря ви. Благодаря, Смиш. Господин Санчес, от името на социалистите и демократите. Благодаря. Искам да благодаря докладчика. Всъщност това е една чудесна основа, за да обмислим каква е била политиката на конкуренцията през 2008. Всъщност този доклад трябва да ни послужи и за следното. Всеки един от нас да се опита да разбере какво се случи през 2008 и мисля, че е, различните елементи са много важни, защото 2009 и 2010 ще се разглеждат в друг контекст. Затова е интересно да разберем какви са тенденциите. Мисля, че не трябва да се иска прекалено много от комисията, т.е. да се иска класически годишен доклад. За 2008 може би действително имаше смисъл, защото това беше ключов момент. Европейския парламент трябва да има все по-силна роля в тази област, но все повече политиката на конкуренцията е свързана с вътрешния пазар, което означава, че е свързана с процедурата за съвместно взимане на решение. Засяга потребителите, така че има необходимост действително да има засилена парламентарна дейност в тази област. Но определенето на политика на конкуренция може да се разработи въз основа на 2008 година, защото това беше ключова година. Всъщност политиката на конкуренцията стабилизира до някъде позиция положението. Всички мерки взети в тази кризисна ситуация отчетоха факта, че не трябва да се застрашава стабилността. Успяхме да преодолеем финансовата криза и особено запазихме пазарния механизъм. В крайна сметка пазара не се срина. Сега проблема на възстановяването е много важен. Не трябва просто да правим равносметки и доклади, но трябва да предлагаме и мерки. Може би не са достатъчни тези мерки за сега. Разбира се, трябва да се спазят всички поети ангажименти и трябва да се прояви воля да напредваме. Не, не трябва да вземаме позиция, която да се е, изразява агресивно. Позицията трябва да бъде полезна за доброто функциониране на вътрешния пазар и за защитата на интересите на нашите съграждани. А освен това съществува един друг аспект, който е много важен в този доклад. За първи път го виждам. Става въпрос за картели за потребление. За първи път се говори за тях в един подобен доклад и това трябва да се подчертае. Показва се ясно, че тези политики на съгласуване между дружествата и тръстовете нанасят сериозни вреди върху употреблението. Сега, относно Бялата книга, трябва действително да запазим този консенсус, който бе постигнат от парламента след предишните дебати и считаме, че е много важно действително да има съвместно взимане на решения и трябва да избегнем американските е, прекомерни е, явления и да продължим да защитаваме интересите на нашите фирми и на нашите потребители. Освен това има нещо друго е, интересно. Политиката на конкуренцията бе свързана и с е, политиката на е, енергетиката. Това се прояви ясно през 2008 година и имаше много положителни елементи, например в разработването на политиката за устойчиво развитие. Например, за автомобилите. Правилата за освобождаването на автомобилния сектор е предмет на обсъждане. Парламента трябва да разгледа това задълбочено, но сме в кризисна ситуация, така че трябват решения, които трябва в крайна сметка да се вземат. Автомобилният сектор очаква това от нас и ние ще трябва да се намесим, трябва да осигурим някакъв паринус към тази политика и да позволим на този отрасъл да излезе от кризата. Що се отнася до глобите и санкциите? Глобите действително са много важни в областта на политиката на конкуренцията, но за сега нещата са доста сложни. Понякога представяме е, политика на конкуренцията като нещо изключително сложно но не става въпрос просто за наказание и за насърчение. И, и двете са необходими. Естествено, прекалените глоби не трябва да пречат на функционирането на едно дружество, но трябва да има и възпиращ ефект. Защото ако конкуренцията се преустанови, това ще нанесе вреда върху останалите фирми и върху потребителите. От економическа гледна точка трябва да се прецени ясно какво становище да се заеме. Трябва да има възпиращи ефекти. Така че трябва да има секции. Не трябва да се поставя под въпрос политиката на санкцията. Не, не трябва да мислим, че санкциите всъщност пречат на свободите или на правата на човека. Мисля, че политиката на конкуренцията трябва да бъде насърчавана по този начин. Не трябва да има съмнения по въпроса за конкуренцията. Сега, що се отнася до държавната помощ? Мисля, че съществува все по-хоризонтална тенденция. Аз не съм особено обезпокоен. Общата тенденция преди кризата беше по-скоро да се намалява държавната помощ, но тя да бъде запазена в хоризонтален план. На разположение съм на госпожа докладчика, както и на останалите докладчици в Сянка, за да ги подпомогна в тази област. Направих няколко коментари и съм убеден обаче, че ще продължим да работим изключително полезно. Благодаря, господин сега дам думата на господин Ламбер от името на Зелените. Искам да благодаря на Софи за начина по който изготви този доклад, тъй като не се концентрирате само за миналото, но и казвате какво трябва да се направи в бъдеще. Нека да започна от основните неща. Когато говорим за ангажирането на парламента в по-голяма степен, сега действително имаме тази възможност. Имаме нов комисар. Господин Алмуне беше номиниран за този пост и мисля, че трябва да се възползваме от тази възможност той да поеме да продължи добрите си отношения в парламента, сега и в новата си функция. Зная, че има различни традиции в различните генерални дирекции на комисията, що се отнася до конкуренцията. Тази а, генерална дирекция не беше много склонна да се сътрудничи с парламента, но трябва да насърчим по-добро сътрудничество в бъдеще. Софи чуда доста от мненията, но не всички. Що се отнася до държавните помощи, ние сме съгласни с казаното. Ние искаме да избегнем това, държавната помощ да не се представя само в негативни краски. Държавната помощ помага а, да се преодолее депресията, да не се допусне депресия. Преди 30 години Airbus възниква на, на базата на държавна помощ. Сега може да се справя а, сам, без а, такава помощ. А, така че става дума по-скоро за тона, отколкото за съдържанието. За стратегиите за а, излизане от кризата, да, действително те трябва да се разработят сега. Единственият ми коментар е те да бъдат съгласувани. Правителствата имат правото да решават какви да бъдат тези стратегии, но това трябва да става при консултация, поне с социалните партньори, с работодателите и синдикатите. Това би било добре, ако действително тези стратегии искаме да имат успех. Относно антитръстовите правила, Съгласен съм, че трябва да видим какви да бъдат санкциите. Да, индивидуална отговорност трябва да има, но това не трябва да е сигнал за корпорациите, че а, те а, могат да се отдъгнат с облегчение. Те трябва да имат на място нужните а, правила, тъй като тяхна отговорност е техните работници и служители да се държат подобаващо се. Друг въпрос, който трябва да проучим, по как, в каква степен нарушителите не трябва да получават достъп за участие в търгове за обществени поръчки. Например, Microsoft е все още един от доставчиците на Европейския съюз, като същевременно се счита за една от корпорациите, която има най-лошо поведение и вече са и наложени глоби в размер на 1 милиард. Така че символично поне и относно имиджа на фирмата, налагането на ограничения за участие в търгове за обществени поръчки би имало ефекта. Ние трябва да бъдем и по-конкретни за това, което ни безпокои. Аз споделявам, споделям това, което беше казано по време на срещата на докладчиците в Сянка. Ние искаме да се защитят интересите на малките и средни предприятия, тъй като именно те най-силно усещат нелоялната конкуренция. Ние споделяме мнението, че малките и средни предприятия са гръбнака на нашите економики и те трябва да запазят тази си функция и тази функция да бъде засилена. Един друг въпрос, свързан с конкуренцията, за която вече говорихме, това е данъчната конкуренция, по-спорен въпрос, но и тук има възможност за консенсус да се избягва а, вредна данъчна конкуренция. Този въпрос беше разискван при предишната точка от дневния ред. Също можем да постигнем а, консенсус а, и в. А, други области. Данъчната конкуренция води до нарушаване на пазара, до изкривяване на конкуренцията. Държавите трябва да използват добре ресурсите си и тези, които, тези, които го правят, те трябва да бъдат стимулирани. Ние сме за подобен род конкуренция, отколкото за конкуренция в сферата на данъчното облагане. Това е което исках да кажа на този етап. Искам да приветствам конструктивния дух, в който се води тази дискусия и ние ще представим в скоро време предложения за изменения. Благодаря. Госпожа Ферера. Thank you very much. Uh... Благодаря. Аз искам да поздравя също докладчика за качеството на този доклад. Това е интересно резюме на една много сложна тема. Аз ще подчертая само няколко неща. Точка 10. Мисля, че има прекалено упростяване, като се казва, че трябва да има един европейски фонд за подпомагане. Може би трябва да се преформулира този въпрос. На този етап има конкретни предложения, т.е. много по-конкретни, отколкото това, което се предлага тук. Това може да служи като крайна цел, но е за по-дългосрочна перспектива. Затова предпочитам да се прередактира този текст. В светлината на доклада на Ларузие по-точно да подчертаем какво точно е мнението на парламента. По 12 параграф имам някои съмнения дали можем да бъдем толкова категорично, че Европейския съюз официално излезе от рецесията. В известен смисъл това е вярно, но всъщност доста страни от Европейския съюз все още имат сериозни проблеми. Затова аз искам тук да се подчертая важността да се отчетат разликите между страните и различното поведение, което се засили по време на кризата. Европейския съюз трябва да огледа отново по какъв начин може да премине отново към растеж по хармоничен начин при наличието на толкова големи разминавания между, между страните. Често в други доклади, често при други е, дебати е обсъждан един въпрос, който не е намерил място тук и се Питам дали не трябва да го включим в един доклад по собствена инициатива. Става дума за а, стъжантите, които някои предприятия, особено след кризата, използват и всъщност злоупотребяват с тях. Те използват а, а, неплатен труд. Има фирми вътре в Европейския съюз, които се конкурират помежду си. 80% от служителите и работниците им са неплатени стъжанти. Това трябва да се насърчава, но по някакъв начин трябва и да се разреши този въпрос, защото се превръща в обичайна практика. По 19 ти параграф. Не зная точно. Всъщност знам, че има правила. Тези които не спазват правилата, трябва да бъдат санкционирани. Аз не виждам как можем а, обаче да възнаградим тези, които се държат добре. Аз считам, че трябва да се отчита поведението на предприятието в средносрочен план, но начина по който е формулиран този параграф не е много ясен и точно как ще бъдат представени тези стимули за добро поведение. За налагането на финансови санкции при нарушение аз съм съгласна с това, което обяснихте, но мисля, че начина по който са формулирани някои от параграфите, например 22 параграф, е, поставят въпроси. Ние не знаем точно в каква постока вървят предложенията. За секторните проучвания, мисля, че не трябва чак толкова категорично да посочваме кои са отраслите, за които става дума. Трябва да отправим препоръка обаче към комисията, поне някои сектори, някои, за тях да има хоризонтални основни насоки. Дори автомобилостроението, както и някои други отрасли, преминават през процедури, които не са съвсем нормални, защото хоризонталният подход е резултат от много националистически подходи. Може би трябва да сме по-наясно какво искаме от европейската индустрия. Само национални политики са реализирани, но това сякаш става в едно празно пространство, без да се отчитат европейското мислене, европейските оценки. Но като цяло мисля, че в доклада се съдържат много полезни аспекти, като този, свързани с засилената роля на Европейския парламент, както и други въпроси, които бяха вече споменати от предишните оратори. И всичко това показва, че докладът ще бъде изключително интересен. Благодаря. Съвсем накратко. Dag mevrouw Intveld. Ja, ik, ik zal het kort houden, als het goed vindt. Um, ik, uh, ik ben het grotendeels eens met het rapport uh, van... Ще бъда кратък. Напълно съм съгласен с доклада на госпожа Интфелд и аз мисля, че трябва да направим сериозно проучване за влиянието на държавните помощи в банковия отрасъл. Имаме доста примери на банки, които е, се наложи да, да оттеглят инвестициите си, например ING или други банки, които, на които им се наложи да се оттеглят от е, някои е, сфери на инвестициите. Трябва да разберем точно какво се е случило. Сега, що се отнася до е, антитръстовите правила и разследването, което трябва да се проведе от страна на комисията върху тези е, решения. Знаете, че в, е, случай, в делото Интел има заключение на съда, така че трябва да се съобразим с тях. Искам да кажа, че всички инструменти на политиката на конкуренцията ни водят до заключението, че понякога има много високи глоби. Госпожа Индвелт говори за индивидуалната отговорност на, на хората, които съставляват тръстовете. Да, вярно е, че трябва да има глоби, но понякога тези глоби влияят върху възражението на работниците. Работниците не са отговорни, така че мерките трябва да се насочат към истинските отговорници. И това а, трябва да доведе до промени в наказателното право. Сега има нещо друго, което е важно защитата на потребителите и на малките и средни предприятия. Това е друга важна точка, която е на дневен ред. Аз самия съм работил 7 години в комисията в комисията на практика няма никога дебат върху практиките е, на конкуренцията. Политиката на конкуренцията се разработва от компетентните комисари, заедно с кабинета на председателя и с някои е, правителствени е, отговорни лица. И в крайна сметка никога няма истински дебат в комисията по конкуренцията. Комисаря в случая подписва един празен чек, може да се каже. В крайна сметка той не носи отговорност. Тази генерална дирекция е много силна. Така че генералната дирекция конкуренция е силна, позицията на комисара по конкуренцията е много силна, но в самата комисия, между другите дирекции, няма дебат по въпроса за конкуренция. Затова искам ние да развием такъв дебат. За това не можем ли да организираме едно изслушване пролета, за да изслушаме действително всички от тези, които разработват политиката, да видим всички инструменти и да видим къде точно трябва да се развият нещата, за да се справим с актуалната криза. Ето така ви нахвърлям просто някои идеи, които евентуално госпожа Инфелд да възприеме. Съвсем накратко, тъй като изтече време. И аз бързам, защото трябва да председателствам едно заседание. Наистина ще бъда кратка. Има голям консенсус. По част от коментарите. Една от целите на доклада е едно дълновидно послание, което да оформи политиката в сферата на конкуренцията. По-важната роля на Европейския парламент трябва да бъде записана